Okay, good morning. И така, добър ден, приятели. Ще започне всеки момент. Бих искал да поканя господин Хемпъл тук на трибуната. И така, добър ден на всички. Добре дошли. За разлика от съобщеното, аз ще председателствам това заседание, а не Клод Мораес. Той ви моли за извинение. В последния момент се оказа, че не може да присъства. Е, така че ще трябва да се примирите с мен днес. Е, много се радвам, че днес има представители на 14 парламента на държави членки, общо 29 участника. Това е половината от държавите членки, но съм сигурна, че ще бъде интересно и искам до година да се проведе същата дискусия и да бъдат представени всички държави членки. Така че добре дошли на всички от сърце. Темата, която ще обсъждаме днес е демокрация, върховенство на закона и основни права. Е, е, през последните години в Европейския парламент темата е била обсъждана пространно, защото европейската интеграция и сътрудничество често се определят е, като, като важна материя, но вътрешен пазар, най-вече правосъдие и вътрешен ред. Обикновенно се говори за економика, като се забравя, че Европейския съюз е общност на ценности и те се разпределят разписани по член 2 на договорите. Това всъщност е най-важният член по договорите. Можете да кажете, че това е член първи, но е, всъщност по член първи се казва hello на всички, докато по член втори са разписани ценности. Е, така че тези ценности, е, отново казвам, са разписани чудесно, обаче това са думи на хартия, те са написани от държавни служители и дипломати, които са свързали чудесна работа, но през последните години е, все повече усещаме, че тези думи и този член трябва да бъдат отразени на практика, трябва да бъдат приложени на практика. Тоест да посочим какво точно означава това. Когато говорим за споделени ценности, какво точно означава това? това. Е, имахме е, една важна сесия преди да започнем и веднага пристъпихме към много интересна дискусия за новите вълни от емиграция, които идват тук. И ние заявяваме, че новодошлите трябва да споделят нашите ценности. Споделени ли са обаче тези ценности по принцип? Защото да се определят споделени ценности е трудна дискусия. Тя не е еднократна, тя е постоянна на национално и на местно ниво. И все повече се налага да се проведе и на европейско ниво, защото това е основа за нашето сътрудничество. Когато говорим за убежища и за емиграция, когато говорим за полицейско и и правосъдно сътрудничество, как да се борим срещу престъпленията и тероризма съвместно, трябва да имаме предвид, че при економическото сътрудничество трябва да си имаме доверие, е, да си вярваме за това, че работим възоснова на ние същи принципи и ние същи ценности, че можем да гласуваме доверие на съответните ни национални системи, например в областта на правосъдието. дали имаме едни същи основания за да се борим срещу корупцията. Това е от ключово значение за вътрешния пазар. Така че във всяка област на политиката е много важно да тръгнем от една и съща база. И така, връщам се назад. Упражнението, което Европейския парламент провежда през последните две години е работа върху предложение за механизъм или пакт за демокрацията, върховенството на закона и основните права в Европейския съюз има много правни инструменти, за да се прилагат правила за държавни помощи или, примерно, е, за е, околната среда или за картели. Има много общи инструменти, обаче е, те не осигуряват споделяне на ценности по член 2. През последните години е, видяхме конкретни примери за отсъствието на адекватни инструменти и това доведе до трудни и деликатни дебати. Миналата година през октомври Европейския парламент гласува доклад, който аз имах честа и удоволствието да разработя заедно с значителен брой други колеги. Впоследствие те ще вземат думата. Механизмът, който бяхме разработили, се основава на следните принципи. Първият принцип е, че всички държави членки трябва да бъдат третири еднакво и да бъдат преценявани възоснова на една и съща основа, т.е. трябва да има обективни правила. Вторият елемент е, че трябва да има механизъм, по който постоянно да се осъществява проверка. Не е нещо моментно, когато някой реши, че му се струва, че нещо е, не както трябва става в дадена държава членка трябва да се основава и на доказателства, да се изгражда възоснова на наличните инструменти. Няма нужда да измисляме колелото. Имаме е, достатъчно инструменти. Е, годишното табло за резултатите в правосъдието е, или други инструменти в комуни... на, на Европейската комисия ще се върнем на тях. Но медиите, освен това, основните права, механизма за проверка на България и Румъния. Има достатъчно инструменти моменти на лице, е, достатъчно е просто да признаем, че имаме чудесен годишен механизъм за преценка на състоянието на демокрацията, на върховенството на закона и на основните права в държавите членки. Друг много важен принцип и именно на него ще се спрем днес е, е привличането и сътрудничеството с националните парламенти. Ясно е, че е, подкрепата от страна на държавите членки е абсолютно необходима. Самото определене на споделените ценности и на споделените принципи е упражнение, което трябва да извършим съвместно. Никак не е лесно. Е, ние в Европейския парламент се срещаме всеки ден. Всеки ден имаме възможност да разговаряме или да осъществим сблъсък на идеи идеи, ние се опознаваме, ние разбираме миналото на всеки един и се приучаваме да си вярваме, макар и понякога да е, е, прилагаме различни правила. Много по-трудно е, когато не се виждате всеки ден. Така че се надяваме подобна дискусия да стане годишно упражнение. Надявам се, че с течението на времето през годините е, след е, такъв обмен ще има и други предложения. Едно от предложенията, които обсъждаме по доклада е всеки национален парламент да назначи докладчик, както ние го наричаме, лице, което ще бъде контактно лице между националния парламент и Европейския парламент по конкретната тема за демокрацията, върховенството на закона и основните права. По този начин е, връзката с всеки национален парламент ще се улесни. Но а, е, накрая смятам, че колегите от националните парламенти ще направят нови предложения по това как вие преценявате, че трябва а, е, да а, е, се оформи това сътрудничество. Дискусията върху споделените ценности. на тази сутрин ние е, се срещнахме неформално на закуска. Според мен това беше много полезно и се надявам е, тези неформални контакти да се множат, за да се опознаем и да си имаме доверие и това да става при неформални срещи. Това е което имах да кажа като стъпителни думи. Процедурните правила за днес са следните. Има два панела. Ще има въведение от важни оратори. Ще ви представя първите изказващи се по първия панел. След това ще има въпроси и отговори е, е, е, е, депутатите в Европейския парламент само ще си вдигнат ръката и аз ще знам кои са те, ще им дам думата, докато депутатите от националните парламенти, ако вдигнат ръка, трябва да се обърнете към лице като този, който е в посредата между редовете и е, винаги ще даваме думата на двама депутати от Национален парламент и на един депутат от Европейския парламент. Моля ви да се представите. Така, е, как ще искате думата за първата сесия с, с синя карта и с жълта карта за втората сесия? А, е, така ще работим днес и ще се опитаме да бъдем колкото се може по-неформални, да дадем думата на колкото може повече хора. Е, е, искам обаче да се самоограничите в продължителността на вашите изказвания. Ако можете да се сведете до 2 или 3 минути, ще бъде чудесно. И така пристъпваме към първата сесия. Най-напред бих искала да се обърна към Бодин Франциско Морио. Той е до мен. Той е заместник генерален директор на Генерална дирекция правосъдие. Това е генералният директор е, за е, правосъдието и потребителите в Европейската комисия след което ще поканя господин Вацлав Хампъл, е, който е председател на Комисията по европейски дела в Чешкия сенат. След това ще дам думата за въпроси и отговори. Господин Морио, имате думата. Благодаря, госпожо им Велт за дадената ми дума. Аз искам да ви представя е, е, извиненията на господин Франс Тимерманс, който не може да присъства на настоящето заседание. Е, когато през 90-та година с аз присъствах на срещата на Жак Делор с, е, на първата среща с Европейския парламент и националните парламенти. Можете да си представите колко съм доволен, че присъствам на днешното заседание, за да обсъждаме важни решения на Европейския парламент по създаването на механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни права. Аз искам да благодаря на госпожа Софин Велт като докладчик. Дами и господа, е, е, господин Тимерманс заявява, че комисията изцяло е, подкрепя създаването на подобен механизъм. По този начин нашите общи правила и ценности се прилагат на практика. Както вие току-що казахте, въпросът е това да се отрази на практика в целия Европейски съюз. Ключовия въпрос за дискусията не е по целта сама по себе си, а за най-добрите средства за постигането на тази цел. Ето защо Европейската комисия изцяло подкрепя идеята в резолюцията за създаване на интерпарламентарен диалог между Европейския парламент и националните парламенти, от сърце се надявам, че днешната интерпарламентарна среща а, е, няма да бъде еднократно явление, а ще бъде началото на същински, структуриран и продължителен постоянен диалог между Европейския парламент и националните парламенти по това е, как да е, приложим общите ни ценности в Европейския съюз. Аз съм дълбоко убеден, че ние трябва да вървим към общо разбиране е, за това е, как е, да насърчим общите си ценности на национално и на европейско ниво. Има няколко важни въпроса, които заслужават дискусия на тази интерпарламентарна среща, която е диалог. Например, трябва да се замислим върху това, как да осигурим това, че настоящите доклади по състоянието на демокрацията, върховството на закона и основните права в Европейския съюз не се обсъждат единствено на европейско ниво, но също така и на национално ниво, в частност в националните парламенти. Ето защо идеята за е, резолюция, където е, наличните данни и доклади на европейско ниво да бъдат по-достъпни и за национално ниво, заслужава пълна подкрепа. Има различни участници, съвета на Европа, настоящата комисия, Европейската агенция за фундаментални права които помагат за наблюдението върху върховенството на закона, демокрацията и основните права в държавите членки. Тези доклади и становища заслужават вниманието на националните парламенти. Европейската агенция за основни права е, играе специфична роля. Ето е, защо е, те правят лесен достъп тъпно преглед за мерките и докладите за държавите членки по определени теми. Друг въпрос, който ще обсъждаме на този интерпарламентарен диалог, ще бъдат различните възможности, които са на лице в момента за евентуален нов механизъм евентуален нов механизъм за преценка на нашите общи ценности. Резолюциите на Европейския парламент за е, отражението на демокрацията, върховенството на закон и основните права е ключово предложение и за това ще бъде много важно да чуем и мненията на националните парламенти е, е, има е, неща, които трябва да преразгледаме. Например, съвета създаде през 2014 година диалог за върховенството на закона по въпроси свързани с върховенството на закона. През ноември миналата година съвета прецени диалога и много държави членки подчертаха значението за осигуряването на продължителността и изобщо осъществяването на диалога чрез по-чести дискусии той да бъде структуриран по-добре и по-насочен към резултатите. Този диалог за върховството на закона ще бъде оценен отново в края на 2019 година за да се прецени е, дали, дали това трябва да доведе до ежегодна оценка. Е, освен това, е, заместник председателя Тимер Манс вече почерта. едва ли това ще ви очуди госпожо Велт, че някои идеи в резолюцията задава въпроси на Европейската комисия най-вече по необходимостта за осъществяването на ежегоден доклад върху политическия цикъл, върху темите, които обсъждаме днес. Заместник председателя Тимерманс подчерта, че от политическа и практическа гледна точка ще бъде много трудно да се намери обща основа за интеринституционално споразумение между всички партньори. Комисията смята, че по-настоящем, е, възможно най-добрата употреба трябва да се направи от наличните инструменти, като се избягва дублирането. Е, смятаме, че има достатъчен набор от инструменти, които ни предоставят допълнителни и ефективни средства е, за насърчаване на общите ни ценности. И затова искам да ви напомня, че комисията създаде своята рамка за върховенство на закона, и в момента е, тя се прилага към Полша. Това няма е, да остави никакви съмнения, че е, комисията се отнася съвсем сериозно към защитата на върховенството на закона. И в този доклад, всъщност в, по този начин аз отговарям и на доклада, който получихме от Европейския парламент има и други правила, които са ключови за общите ни ценности. Например, комисията продължава да подпомага държавите членки, за да подобрят е, допринасянето си към таблото за резултатите по употребата на европейските фондове. Е, искам, е, това е свързано с доклад от 2017 година по съдебната правила в Европейския съюз. По фундаменталните права комисията подкрепя общи правила към прокурорите и изобщо правниците в държавите членки. Комисията придава особено значение за засилването на индивидуалното разбиране за това как всеки индивид може да предяви фундаменталните си права. Е, е, за да се прилагат на практика фундаменталните права, комисията е, ще въз... използва в най-голяма степен наличните правила е, спрямо правозастъпници, за да се подобри познаването на хартата на основните права и нейното прилагане на национално ниво така че комисията ще помага на Агенцията за фундаменталните права за по-доброто разбиране на тези права от страна на организации на гражданското общество и как да функционират те във всяка държава членка. Комисията настоява на това Европейския съюз да ратифицира Европейската конвенция за фундаментални права. По този начин е, е, ние е, отново наблягам на общите си ценности и на фундаменталните права. И накрая, Европейската комисия постоянно преценява доколко наличните инструменти могат в най-добра степен да се използват при постоянния диалог между Европейския парламент и националните парламенти. Вярвам, че тази интерпарламентарна дискусия ще допринесе за откриването на най-добрия начин, за да се постигне съвместно конкретен напредък. Дами и господа, в заключение искам да ви кажа, че работата около общите ни ценности е много важно и между, парламентар, между парламентите трябва да има консенсус. Това това е съвместна отговорност на всички институции, както на европейско, така и на национално ниво. Във времена, когато има общо размишление върху бъдещето на Европейския съюз, е много важно националните парламенти и Европейския парламент да се ангажират да работят съвместно по тази важна материя. Е, колкото до размисъла на комисията за бъдещето на Европейския съюз, ценностите, които обсъждаме днес, са много важни, защото бъдещето на Европейския съюз зависи от тези ценности. Надявам се, госпожо Индвелт, е, че това изказване от името на заместник-председателя Тимерманс е, отговаря на очакванията. Госпожа Индвелт, благодаря ви много. Както знаете, ние винаги настояваме за по-активно участие. Това ни е и работата. Сега веднага давам думата на господин Хампъл. Uh, ladies and gentlemen, democracy, uh, pluralism, rule of law. Демокрацията, плурализма и правова държава и спазването на основните права на човека са, според мен, най-важното, което ние имаме, най-ценното, което имаме в Европа. За съжаление, нашата е, европейска история ни учи, че демокрацията не е нещо, което трябва да се счита за веднъж, постигнато веднъж за винаги. Фашизма в Германия, в Италия, комунизма в е, страните от бившия съветски блок се появиха в е, стари демократични страни посредством демократични процеси. И мисля, че това доказва, за съжаление, че демокрацията не е нещо, което е защитено по някакъв тайнствен начин веднъж за винаги. И ние наистина трябва да предпазваме демокрацията, да направим така, че тя да е трайна и това е една от основните роли и задачи които всяка страна, всяка държава, всяко правителство трябва да поеме. Жаждата за власт е според мен едно човешко изкушение, но твърде извратено и опита човек да придобие повече от това, което може и трябва, е нещо, което никой няма да изчезе. Той е в човешкото същество. Но в Европейския съюз ние сме се събрали за да работим заедно, да се подкрепяме взаимно в борбата за запазването на демокрацията. И мисля, че това е една чудесна мисъл. Освен това, Аз идвам от сферата на здравеопазването и по някой път използвам примери с човешкото тяло и е напълно естествено, че ако някой от органите в тялото не работи добре, всички други страдат. Така че нарушеното действие на демокрацията в една държава членка естествено ще се отрази пряко или непряко по отрицателен начин върху останалите държави членки. Така че трябва да кажа, че имам изпитвам огромно уважение към всички тези, които се опитват да намерят начин да подкрепят колкото може по-добре нашата дейност, да ни подкрепят нас, да ни помогнат да защитаваме демокрацията. Това е винаги най-лесното. По-трудно е да се направи така, че това нещо да бъде действително ефикасно. В моята страна хората знаят какво е външното влияние, какво означава то и както казват някои популисти е, в моята страна, те говорят за лошия Брюксел, който ни налага неща, който е диктува и ако някой се опита да получи по-голям, повече от власт от това, което трябва, тогава трябва да има мерки, за да се борим с, срещу всякаква външна намеса. Това е нещо много важно. Разбира се, от а, чисто правна гледна точка, в член 7 на договора на, за Европейския съюз са записани нещата и това е една аварийна спирачка, която трябва да се задейства, когато нещата са сложни, когато има някаква спешност, когато има проблеми с свободата на словото, когато има посегателство върху демокрацията и системата за надзор и диалога на европейско равнище, така както се предлага от Европейския парламент. Дали това ще има добавена стойност, не знае. Но инструментът, който се предлага от Европейския съюз, почива на диалога и обмена на мнение. Мисля, че това са много важни неща. Мисля, че диалога никога не е достатъчен, така както се провежда. Не винаги е лесно, но за да успеем, трябва двете страни, които разговарят, трябва да се изслушват и да се чуват. Всеки трябва да чуе аргументите на другите, а не само да се изразяват някакви емоционални съждения а просто разумно да се слушат другия и да се е, извличат логични заключения. Има опасност това да бъде разбрано като начин да се прехвърли вината върху другия, като кажем, ето, този, това правителство не върши работата си както трябва, не прави това, което е необходимо. И има също опасност да бъдем пристрастни, да застанем на едната страна в определен спор, така че трябва да бъдем много внимателни как нещата ще се развият и как ще ги управляваме, за да не бъде това непродуктивно. Що се отнася до основните права, има някои минимални стандарти, някои принципи, които съществуват във всички държави членки, но има различни традиции, разбира се. Всеки действа по различен начин, всеки има различни институции, нещата не са еднакви във всички страни. И някои въпроси, свързани с основните права, като например социалните права, са предмет на политически дебат. Всичко това трябва да бъде решавано от политическите институции, а не от експерти и техници. Така че е трудно за политическите институции да бъдат безпристрастни, когато правят оценка за постигнатото от другите. Аз работя в академичните среди и в известен смисъл ще бъда адвокат на дявола и ще се противопоставя на това, което мисли моята общност, но експертите не винаги държат е, ключа към панацеята. Може да бъдат опрекнати, че не са обективни, когато особено става дума за политически въпроси. По принцип не се обвинява един хирург, че ви оперира. Ако вашият живот е а, застрашен, дали то от левицата или от десницата, но когато един експерт трябва да се изрази по някои политически въпроси, естествено трябва да знаем той към коя партия принадлежи. Въпросите, свързани с приложението на европейското право, като че ли по някой път се съсредоточаваме върху чисто формалните въпроси, гледаме дали закон е прият или не, по-малко гледаме за това какво се прави на практика, на терена, как се прилага това. По-малко обръщаме внимание дали законът се прилага и дали публичните власти а, използват този закон правилно. Така че трябва да се подобри малко тази ситуация, дори, дори и това, че експертите и европейските институции не са тези, които могат да го направят. Освен това смятам, че е много трудно да се предвиди някаква сериозна роля за националните парламенти. Не смятам, че те могат наистина да попречат на всякакви залитания. Ако погледнем какво става в Австрия, например, или какво ставаше в Австрия преди няколко години, когато за първ път започнахме да мислим какво трябва да се направи, за да се защитава демокрацията в Европа. Проблемът не беше толкова Йорк Айдер, а беше по-скоро неговата партия, избраната партия, която беше влязла в парламента. Не искам да бъда отрицателен, трябва да, напротив, трябва да бъдем положителни и бих препоръчал опитът с нашия Сенат. Той се избира в друг момент от долната камера. Сенатът се занимава само с законодателството. И има една доста различна изборна система за двете камери. Така че рискът двете инстанции да бъдат преобладавани от една коалиция или от една партия е много слаб. Сенатът не може да блокира законодателството, ежедневната дейност за страната, но Сенатът може да бъде един пазител на конституционалната система, защото без съгласието на Сенатът не може да се променя Конституцията. А освен това, президентът назначава хора с съгласието на Сената, без да държи сметка за мнозинството в а, долната камера. Това, което ми харесва в а, направеното предложение е идеята за съвместна редовна проверка и следение на съдебните процедури, на разходите, във връзка с делата, които се обсъждат публично в една и друга държава. Мисля, че няма намеса в независимостта на съдебната система. Мисля, че това е добро за една съдебна система и за едно правителство в една държава в нашата страна. Направихме вече някои опити в този смисъл и един такъв контрол, едно такова проследяване ще бъде интересно също и за правителството. И ако искаме да запазим качеството на демокрацията, трябва също да говорим и за независимостта на медиите. Благодаря. Председателката, благодаря ви много е, за това толкова богато изказване. Преди да дам думата за въпроси, искам да кажа някои неща като докладчик. Искам да отстраня едно недоразумение, в частност от страна на Европейската комисия. Това, което ние не предлагаме е, е набор от експерти е, да наблюдават всички държави членки и съответно да налагат санкции Всъщност докладът ще бъде разработен от комисията, но процесът ще се наблюдава от независими експерти, които ще бъдат назначени частично от държавите членки и от Европейския парламент, т.е. широк набор. Те ще правят препоръки, но те няма да преценяват или да санкционират държави членки. И лично аз мисля, че предвид част от пакта или част от механизма, значителна част от тях е диалога в частност интерпарламентарния диалог, ние съвместно ще определяме стандарти. Вие говорите за академичния свят. Имаме разширени механизми за преценка, за посещение и така нататък. Това е механизъм, за да може системата да бъде здрава, в смисъл здравословна и солидна. Вие е, направихте забележка, която ми направи впечатление. В миналото много авторитарни режими дойдоха дойдоха на власт чрез е, демократична процедура. С други думи, необходими са ни механизми, за да може нашата е, демокрация да остане физически здрава. Говорим за европейска демокрация, т.е. Е, трябва да бъдем самокритични. Понякога не е лесно и не е приятно, но е много необходимо. Това, което и двамата казахте, и това е една от ключовите цели на пакта, който парламента предлага е, е процесът да се задълбочава. Е, имам едно разногласие с Европейската комисия с господин Тимер Мансе, когато той заявява, ние вече имаме рамка за върховенството на закона, вижте колко хубаво работи, ние го приложихме срещу Полша. Не смятам, че работи много добре, не само защото просто не постигаме резултати, защото полския народ казва, защо ни сочите с пръст, защо ние, защо не другите, ябище съседите. И те също нарушават права. Е, и те са прави. И ние всички знаем, че Европейската комисия по-лесно критикува дадена страна, отколкото друга, частично по политически причини. И това е много нежелателно. Е, така че е, тази политическа страна на нещата трябва да бъде отстранена. Ето защо Европейския парламент предлага механизма, по който всички държави членки да бъдат третирани еднакво, да бъдат оценявани на едно и също основание. Това има две е, предимства. Първо, няма да има политически процес и правителството няма да могат да се крият за този довод, но това ще ни даде възможност да създадем тези стандарти и да определим критериите съвместно. Може би не винаги ще сме съгласни до 100%, но ако това е резултата от демократичен процес, той ще бъде приемлив за всички. Според мен това е много важно. Е, е, тук е, Жил каза как да сключим сделка с парламенти, които се смята, че по някакъв начин не са съгласни с нас. Мисля, че дори да не нямаме единодушие, винаги можем да седнем на масата и да потърсим нещо общо. Затова говорим, когато говорим за демокрацията. Санкциите са последно средство, трябва да прибягваме само когато няма никаква друга възможност. Ние налагаме санкции, когато държавите членки нарушават правилата за конкуренцията, за държавните помощи или за околната среда. Но това винаги е, е крайното средство, до което при, прибягваме. Това е което исках да ви кажа. Има цяла поредица от лица, които искат да взема думата. Най-напред господин Николаус Бърскамополус, и след това господин Синковски от Полша. Да, думата на първи изказващ. Много е намагали му тими, поврискаме ево. Голяма чест е за мен да съм тук днес. Голяма чест е за мен да съм тук днес. Знаете, че моята държава е люлката на демокрацията. Ние защитаваме основните права и ние сме напълно съгласни с повдигнатите цели, както ги чухме. Ние осъзнаваме също, че понякога има известно разминаване между това, което се казва в институциите и това, което се случва на място. За това имаме нужда именно от този механизъм за наблюдение. И имаме нужда от сътрудничество между европейски органи и парламентите на държавите членки. Имаме нужда наистина да има някой, който да може да бъде представителен за една такава група и да може да събере всички гледни точки. Аз искам да направя предложение, което може да върви в посоката на тази цел, за която говорим тук. Споделям напълно гледната точка на господин Хемпъл, а именно, че демокрацията и човешките права са богатството на Европа, но не само богатство на Европа, те са и богатство за цялата ни планета. Но разбира се, те са предимно европейско дело. И аз мисля, че би било много полезно от символична гледна точка, но и от чисто практическа гледна точка, Европа да разполага с музей на демокрацията. Не съществува такъв музей. А това все пак е, е европейско съзидание и такъв музей може да бъде нещо много полезно, защото може да бъде истински символ, но също и да подпомогне изучаването на всичко, което се случва и да обучава хората именно по посока на правата на човека и на демокрацията. В европейската история съществуват символи, съществуват дори и предмети, вещи, осезаеми неща, които могат да послужат символи, които обслужват демокрацията и които можем да използваме. Например, до Акропола, да, можем да направим нещо такова, но това не е национална програма. Всъщност всички държави, Франция, Италия, Гърция, всички европейски страни са участвали винаги в изграждането на демокрацията. Тази демокрация е стигнала до някъде днес и всички можем да участваме в изграждането на такъв музей, за да покажем нашето богатство. Председателката, Давам думата на господин Шенковски. Благодаря ви много, госпожо председател. Считам, че диалогът е винаги необходим. Диалогът между държави, членки, диалогът между националните парламенти и Европейския парламент, между държавите членки и Европейската комисия, между националните парламенти и европейските институции. Диалогът е винаги необходим. Благодаря ви за този призив към диалог и това показва, че вие сте готови за обсъждане с националните парламенти. Ние казваме да на диалога, но ние казваме не на наблюдението, на надзора. Този механизъм е предложение, което според нас не се основава на партньорството, не се основава на диалога. проблемът с върховенството на правото не се дължи само на държавите членки, защото има огромен дефицит в тази област и на европейско равнище. И за това ми се струва, че трябва да се излезе от безисходицата на тези проблеми, именно чрез диалог, но диалог между партньори, докато наблюдението не е предложение, което ни харесва. По повод на този механизъм ще кажа, че там става въпрос за върховенство на закона. Този израз е в него. Какво означава това? Това са мерки, които се предприемат съгласно правото, съгласно закона. А това, което вие предлагате, отива отвъд член 7 на договорите. Там процедурата е ясно разписана и то подробно. Там се казва, че държавите членки решават да въведат мерки, когато има нарушение на правата. Комисията през 2014 година наруши това, когато през 2014 публикува комюнике за допълване на този механизъм, а тя не е имала право, няма право да добавя нещо към този механизъм. Обръщам ви внимание, на факта, че ако държавите членки искаха да бъдат подложени на такъв механизъм на наблюдение от страна на Европейската комисия или друга европейска инстанция, ще да го запишат в договорите, но не са го направили. Така че това е превишаване на права. Това злопотреба на права да се въвежда подобен механизъм за наблюдение. Може ли да си зададем следния въпрос? Ако даден национален парламент изпитва някои съмнения във връзка с изпълнението на върховенството на закона от страна на Европейската комисия. Какво може да направи? Става въпрос за жълт картон. можем да имаме съмнение как действа комисията, защото вече три пъти тази процедура се въвежда и завършва в кощето за Букук. Как комисията може е, да а, е, стигне до съда? Това комисията може да направи, да повдигне такава, такова производство пред съда, но не може да прави друго, защото комисията не е над националните парламенти. Ние сме партньори, не можем да се наблюдаваме взаимно един друг. Председателката, благодаря. Всъщност искам да кажа, по нашето предложение ние подлагаме европейските институции на същия упражнение по мониторинг. Ние не, избя... ние не бягаме от такова наблюдение. Господин Шогар. Oh, <clears throat> I'm sorry. I was listening on the headphone. Извинете, слушах. Слушам, ще говоря на унгарски.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 Председателката, господин Дирка има думата от Румъния. може би много лошо произнесох името ви, извинете. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor е, Уважаеми колеги, дами и господа, депутати, за мен е чест да представлявам румънския парламент по повод този дебат във връзка с механизма на Европейския съюз за демокрацията, правовата държава и основните права. Каква е ролята на националните парламенти? От самото начало искам да кажа, че на такава толкова важна тема може да открие път към увеличени отговорности в една сложна област. И това за момент е само в а, сферата на компетенция на държавите членки. Европейския съюз доказа със своето развитие, че съществуват механизми, инструменти, които могат да се упражняват на терена на държавите членки, като се държи сметка, разбира се, за основните принципи. Сега искам да се позова на член 4, параграф 2 от договора, както към политическата страна на копенхагенските критерии, по-специално член 6. На базата на тези два члена, които са много важни за Европейския съюз и предвид политическите решения, които са различни в една или друга държава членка, все пак не трябва да забравяме, че винаги може да има изкривяване по някой път е, неща, които противоречат на европейските стандарти, ние всички трябва да положим е, съвместни, едновремени усилия, за да може по-добре да опазваме интересите на европейските граждани. Правовата държава в европейски мащаб трябва да държи сметка за всички тези принципи, които трябва да бъдат в основата на функционирането на Европейския съюз. Държавите членки работят е, с консенсуси и механизма за контрол в областта на демокрацията и правовата държава е приоритет преди да се мисли за една бъдеща европейска политика, която да гарантира добро функциониране на правовата държава във всички държави членки на Европейския съюз. Политическите и политическото развитие в държавите членки трябва да държи сметка за един такъв механизъм, който надявам се, ще бъде създаден един ден и санкциите за всички държави членки, валидни за всички държави членки, ще бъдат в основата на една такава политика. Както всички знаят, в момента в Румъния имаме механизъм за сътрудничество, който доказа своята своята ефикасност като инструмент и ни позволи по-добре да спазваме принципите на правовата държава. Такъв механизъм, валиден за всички държави членки в сътрудничество с националните парламенти, заслужава нашето внимание. Разбира се, трябва да се спазват основните принципи на Европейския съюз и основните договори. Искам да ви припомня, че Румъния спази всички критерии, наложени от този механизъм за проверка и смятаме, че за момента този механизъм вече не трябва да касае нашата страна Румъния. Благодаря. Председателката благодаря. Господин Дидия Мари има думата сега от Франция. Merci, Благодаря, госпожо председател. Първо искам да приветствам инициативата на Европейския парламент. Демокрацията със сигурност е най-голямата ни ценност, която разполагаме, но в същото време най-уязвимата, най-крехката. Така че всяка инициатива с цел да се запазят правата на нашите съграждани може да се приветства. В същото време се говори за Сената, в встъпителните думи. Много мерки са взети, създадена агенция. Всичко това е в същата посока. Също времено трябва да се уверим в добрата координация на инициативите, за да няма припокриване на мерки, така че нашите съграждани да разберат добре какво желаят да направят европейските институции във връзка с националните парламенти. Днес можем да споделим следната констатация. В Европа и в някои европейски страни има силни нарушения на демокрацията, на спазването на основните права, на свободите. И на практика в почти всички държави има какво да се направи. В много области, нека да спомена Франция, в, в областта на свободата на медиите, на независимостта на правосъдието, на равенството мъже-жени или правата на младсинствата, в областта на по-специалното внимание за международна закрила, мисля специално за мигрантите днес. Така че, да, наблюдение е абсолютно необходимо. Всякакъв механизъм в тази посока – трябва да бъде подкрепен. Но самото наблюдение не е достатъчно. Трябва да разполагаме с достатъчен капацитет, когато е необходимо, да се установят ефективни процедури и правно обвързващи, след като вече са изчерпени всички пътища на диалога и в частност, за да може член 7 от договорите да не е просто израз в един текст, а да може наистина ефективно да е в сила, когато това е, стане необходимо. Така че ние гледаме благоприятно на един интегриран механизъм и мисля, че тук да се привлекат националните парламенти и именно чрез Европейския парламент и изобщо европейските институции е изключително важно. Мисля, че всички могат да бъдат заинтересовани от е, разработването на този механизъм, който искате да предложите. Диалогът, диалог и пак диалог, да, но след диалога все пак трябва на практика основните права да се спазят. Благодаря. Е, Председателката, благодаря. Госпожа Рево Далан. Е, благодаря, госпожо председател. Поздравявам моя колега сенатор Дидия Мари и искам да потвърдя казаното от вас, госпожо председател. Във връзка с ползата и необходимостта да можем да обменяме мисли между националните парламенти, които е, имаме легитимност такава каквато и парламентаристите, мисля, че в това е ползата. Разбирам изказването на едните и другите. В крайна сметка всички е, имаме същото убеждение, че защитата на нашите ценности ни събира спазването на основните права е също толкова важно, колкото доброто функциониране на економическите пазари, които също са основата на Европейския съюз. Това са двата основни елемента на Европейския съюз. Нашите общи ценности и, разбира се, економиката. Затова ние смятаме, че да, трябва да се спазват както правилата за движение на капиталите и на пазарите, трябва същото внимание да обърнем и към спазването на правата навсякъде в Европейския съюз. Това въжи и за това, което се прави в самите държави членки, но и на ниво общо европейско законодателство. И мисля, че съм доста доволна от това, което се предлага сега и се приема от Европейския парламент този механизъм, който се обсъжда, мисля, че по него може да се намери наистина таран на споразумение, за да стигнем още по-далеч. Защото с правните инструменти, с които разполагаме днес, установяваме, че наистина не стигаме до ефективност. Няма такъв механизъм за економическа стабилност ефективно. Парламентът гласува за този механизъм. Аз приветствам това изключително проактивно отношение на комисията, за да се отбележи напредък и мисля, че националните парламенти в случая наистина е, са призовани да се е, привлекат към този механизъм. Не мисля, че той трябва да се възприема като нещо отрицателно, а по-скоро като нещо жизнено, жизнено е, за Европейския съюз, защото без това има риск да изчезне нашия съюз. И с това и всичко, което ние желаем. Мисля, че конструктивно трябва да се погледне на него, проактивно и с въпрос обаче много важен за графика. Да си кажем, че през 2019 ще огледаме нещата, ще направим оценка и може би след 5 години ще стигнем по-далеч. Не, това не е достатъчно бързо. Трябва всички да поемем отговорността си и да работим без да си казваме, че един парламент или е, една институция срещу една държава ще може да е, направи нещо полезно. Не, спазването трябва да бъде наистина въпрос на всички. И в момента, в който има нарушения на, на основни права, не, не можем да ги подминем. И иначе е, просто ще считаме, че не трябва да се спазват. Благодаря. Мистер... Пред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 Е, говорим за нарушение на основни ценности, които трябва да се прилагат към демократични страни, които принадлежат на Европейския съюз. Въпросът обаче е какво става след като пристъпим към прилагането на тези е, принципи? Тогава сме изправени пред следващите проблеми. Примерно, кой ще ги определи? Един пример разбираем за всички. Примерно, всички сме съгласни по избирателна система. Аз мога да защитава моята. Кой ще каже коя избирателна система е по-добра от друга? Това е много трудно. Така че ми се струва, че е много трудно да се наложи модел, към който всички държави членки да се придържат. Така че отново възниква въпроса, кой ще определи модела? Втория проблем – Говорим за признаването от нашите граждани за демократичната легитимност на европейските институции. И тук възниква проблем, защото нашите граждани нямат усещането, че европейския модел е пример за демокрация е, е, нещо, което е наложено на други модели, които държавите членки трябва да прилагат. Изобщо как е, да бъде признато демократичното върховенство на Европейския съюз особено когато говорим за санкции, които се налагат на определени държави членки. Тук говорим за ефективна демокрация, т.е. трябва да преминем, може би, на следващо ниво. Е, аз не смятам, че е, заплахата с санкции е пътя, по който трябва да се тръгне. Е, вие не можете да определяте хората като престъпници. Е, защото по този начин се създава още по-голямо разстояние между европейските граждани и европейските институции. Ако има едно нещо, което трябва да признаете, всички държави членки и Европейския съюз са равни. Това е принцип и ние не трябва да му изневеряваме. В противен случай изпадаме в опасността да задълбочим наличните напрежения между различни държави членки в Европейския съюз ние трябва да признаем, че ако имате предвид различния мащаб на различните държави членки и съответното ниво на влияние на тези държави членки, въпросното равенство между държавите членки може да е принцип, но е далече от истината. Председателката, благодаря. Няма да отговарям сега, но вие зададохте много интересни въпроси. Ние пожестранно вече сме ги обсъждали, но вие задавате ключови въпроси. Давам думата на следващия изказващ се. Не чух Има малко червено копче някъде. Заповядайте. Чудесно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се. Мисля, че в Нидерландия, но и в други държави членки виждаме, че демокрацията не опира само до избори, но това е и до граждани, пред които правителствата се отчитат. И то всеки ден. Така че е, за мен е много интересно да чуя мнението на изказалите се, както и вашето мнение, госпожо председател, е, как е, гражданската инициатива е свързана с този механизъм. Как да привличаме гражданите в този механизъм, как да им дадем възможност да си кажат мнението, но най-вече как да е, координираме е, инициативите на гражданите зад граница. Тоест, европейските граждани да се почувстват солидарни, да се почувстват като активни европейски граждани по важни човешки права. Права на младсинствата, права на жените и на GLDP. Така че как този механизъм ще се отнесе към европейските граждани? А не само да дадете възможност на европейските граждани да четат докладите ежегодно, които са написани от експерти. Председателката благодаря е, госпожа Спинели. Благодаря, госпожо председател. Участвах и подкрепих е, е, този доклад. И считам, че е изключително полезен, че тази наша среща е много полезна, още повече, че започва по съвсем естествен начин и е, води до някои недоразумения и съмнения. Така че е много полезно ние всички да разгледаме тези неща. Това, което исках да кажа, за да разсея тези недоразумения и съмнения, е, че този механизъм, е, Софи може да не се съгласи, се роди като някакъв критичен, критична равносметка на всичките усилия и методи, които бяха извършени до този момент, за да се наложи ролята на законната държава в Европа. Може да подкрепим тези механизми, но има някои допълнителни някои допълнителни ценности на този механизъм, това е, ми се струва, че две качествени стъпки напред, както бяха описани, бяха първата. Факта, че това е един постоянен механизъм, който не цели да да се намесва за поправяне на щетите, по-скоро за превенция, да се, избегнат, да се избегнат щетите, да, да се избегват, трябва да се избегне този аспект на казания, на санкции, които има другите механизми. И в този смисъл той разчита на независимостта на съдебните власти. Да се търси да се търсят хората, институциите, които, асоциациите, гражданските асоциации, които могат да помогнат, да се гарантират да се гарантира независимостта на съдебната система. И на втори, един втори въпрос, който е много важен според мен и който също помага да се назирава този потенциално наказателен инструмент е, че самите институции са, да бъдат поставени под надзор, последени европейските институции. Според мен за тях няма някакви показатели, параметри. И е много важно институциите да бъдат наблюдавани, И в заключение искам да направя една кратка лична забележка относно споделените ценности. Стойностите в известен смисъл записани, упоменати в договорите – но има една дума, която е, е много важна. Ценностите по някакъв път са много субективни. Те са свързани с културата, с традициите, както беше казано. Аз бих предпочел, ако трябва да се напише отново договора, бих предпочел да говоря за нормативни е, основи на Европейския съюз. И на това именно почива доклада на Софи. На това се основава това, което имаме като общо в Европейския съюз. Защото стандартите, нормите, правото, те не са субективни. Те са написани в договорите и не са нещо. Те не могат да бъдат предмет на диалог против или за, защото освен това, което е записано в е, договорите, те са записани и в хартата на основните права, която има същата стойност като договорите. Колегата говори тук за това какъв е модел, на който се оповаваме. Въпросът не е модела. Въпро... Това са конкретни членове от е, договорите и от е, хартата за основните права. Мисля, че колкото повече дискутираме, толкова повече ще изясняваме тези въпроси и толкова повече нашите позиции могат да се сближат е, една с друга, включително и комисията, която според мен има твърде много съмнение по този механизъм, защото това е съвсем нов механизъм. Той не е някой от всичките, според мен. Благодаря. Thank you, Bob. Председателката господин Микувашик от Польша има думата. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, jestem zaszczycony i niezmiernie się cieszę. Благодаря, дами и господа. За мен е чест. Наистина аз съм много щастлив, че мога да участвам на тази среща, която е така важна аз се представлявам тук Сената на Полша и по-специално Комисията по петициите, правата на човека и правовата държава. Тази парламентарна комисия е именно тази, която най-често заседава и ние каним на заседанията на нашата комисия представители на различни институции, е, от е, неправителствени организации, но също каним и граждани. Всеки има право да се изкаже по време на заседанията на нашата парламентарна комисия. Но това, което е по-важното в случая е диалогът. Диалогът е изключително ценно, е, основно правило в е, диалога в е, областта на правото държава и на демокрацията може да се провежда само между суверени, в суверени свободни държави, които могат те да обменят своят опит. И според мен едно, една намеса от страна на Европейската институция в е, е, делата на суверените държави проваля в очите на гражданите доверието в е, Европейския съюз. И това не засилва в никакъв случай Европейския съюз, напротив, отслабва. А, и доверието между държавите членки е едно приоритетно правило за доброто действие на Европейския съюз. И това доверие трябва да се изразява също като се спазват решенията на демократично избраните държави и правителства. Разбира се, ние сме готови да водим този диалог с Европейската комисия. Както казах от самото начало, ние оценяваме високо този диалог и той е много важен, но винаги трябва да се спазва принципа на суверенитета. Председателката, е, давам думата на представители на Литва. Келята пастабу. Госпожо председател, госпожо председател, ако трябва да направя коментар на доклада или на член 8, така наречения панел от експерти, Според мен тълкуването на ценностите и основополагащите принципи на Европейския съюз ще бъдат изцяло в ръцете на правниците. Мартин Лютер в своите бележки описва правниците, е, далеч не е много учтиво, но това е минало. В списъка на така наречените експерти аз не виждам един представител на друга професия. Е, там се говори само за право и правници. Европейския съюз е само на правото ли почива? Само правниците ли са квалифицирани да посочат какви са нашите ценности? Изпитвам някакви съмнения. Още нещо. Аз се отнасям с цялото ми уважение към Обединените нации, към Организацията за економическо развитие и сътрудничество. Това са чудесни международни организации. Имат ли обаче те нещо общо с задълженията на държавите членки? Безспорно ние членуваме в тези организации. Но, например, Организацията за економическо развитие и сътрудничество. Е, кой ще реши, е, кой експерт ще бъде излъчен? Е, генералният секретар ли? Председателството ли? Същото се отнася и за Организацията на Обединените нации. Кой ще вземе решението? Генералният секретар ли или някой друг? Всяка организация е, си има работа, която трябва да си върши но те нямат нищо общо с задълженията на държавите членки. Държавите членки имат задължения спрямо тези организации и ако не спазят тези задължения, тогава въпросните организации могат да предприемат стъпки. Но това няма нищо общо с взаимоотношенията между националните парламенти и Европейския парламент. Националните парламенти могат да излъчат само един кандидат, но трябва да се посочи каква трябва да бъде професионалната му квалификация. Какви, е, кого ще предложи обаче Европейския съюз? Няма никакви критерии във връзка с представителя от Европейския парламент. Според мен това предложение ще ограничи властта на европейските политици да взимат решения, защото по някакъв начин ние изнасяме взимането на решение на така наречена независима външна организация председателката. В края на дискусията ще дам разяснение във връзка с панела от експерти и статута на предложението. Е, мисля, че има някакво неразоразумение. Давам думата на следващия изказващ се. Yeah, Dank, е, Frau Благодаря, госпожо председател. Започнахте с член 2 и казахте, че той е определя стойностите, ценностите и сега вече искате да ги наложите с вашия механизъм – който, независимо от така добрите чувства, които изпитвам към вас, аз го отхвърлям. Става дума да се налагат ценности, после казвате, че тези ценности трябва ние да ги определим, защото чуваме различни неща за всички тези ценности. Всъщност, сигурно не разбирате по един и същ начин термините като правосъдие, равности и така нататък. За едни а, аборта е нещо нормално, за други това е убийство. Аз не искам да, да нападам вашата позиция, но това, което вие считате като права на човека, някои други не ги разбират по същия начин. А чрез този механизъм вие искате да въведете вашите стойности, тези, които вие записвате в член 2. И сега искате вие да ги разпространите навсякъде в Европа, във всички държави членки без да ви интересуват съществуващите структури другаде, като например Съда на Европейските общности или Съда на правата на човека, искате да създадете нещо, което не всички споделят. Стойности, ценности, които вие искате да наложите. И френския колега каза, че надзора не е зле, просто това е един признак на, на, на живот. А вие искате да наложите неща на някои държави членки, които е, не могат да се приемат винаги. И казвате, че надзорът не е лошо нещо, но е нещо живо. Но... Вижте, например, Северна Корея, според мен, това са страни е, много живеещи в този смисъл. Е, тук е, става дума за вашите стойности, вие представлявате, вярно, голяма част от Европейския парламент, който споделя вашите ценности и виждания. Традиционния брак, това е риск за здравето, семейството, брака са това е което вие мислите, което много парламентаристи споделят, но много национални парламенти не са съгласни с вас. И сега искате да наложите тези стойности, ценности. Не смятате ли, че ще има все повече европейски страни, които ще искат да напуснат Европейския съюз, защото не споделят вашите виждания? Госпожо Франштой, мисля, че тук е, има някои твърдения, с които не съм съгласна. Отхвърлям и карикатурата, която правите на нещата. Действително, доклада беше подкрепен от мнозинството в парламента. Уважавам и мнението на младсинството в парламента, обаче да ни съпоставяте с Съветския съюз е, тивате твърде далече. Господин Мулдари има думата от Нидерландия. Dank u, eh, mevrouw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 Европейския съюз, към Европейската комисия. Ще се обърна към тези колеги от Унгария и Полша и ще им споделя някои от нашите проблеми. Да, в нашата държава има евроскептици. Някои хора казват, че прекалено бързо сме се разширили, че прекалено много държави са влезли в Съюза и то държави, които не споделят същите ценности. И именно те се питат сега с кои държави сме в Европейския съюз. Дали тези хора наистина споделят ценностите ни. Има съдебна практика в Нидерландия. А лицата вярват в съда там и там се говори за това, че наистина съдебната система в Полша не работи добре. Сега се обръщам към полските си колеги. Как да обясня на нашите избиратели, които е, част от моите избиратели, включително са евроскептици, е, как да им обясня какво се случва в Полша, как аз мога да подобря нещата. Аз искам да знам какво трябва да кажа на моите избиратели във връзка с случващото се в Польша. Председателката, благодаря ви. още три въпроса по първия панел. След това ще се върна към господин Хампъл и към господин Морио. След това аз ще направя заключителни бележки. Още двама депутата искат да се изкажат. Господин Будри от Люксембург. Oui, madame la Да, госпожо председател, много хора го казаха. Това беше една добра инициатива, защото аз считам, че въпросите, свързани с основните права, с демокрацията и правовата държава, са изключително важни, за да могат да бъдат оставени да се решават от правителствата. Така че много е важно националните парламенти да участват и а, е да участва също Европейския парламент. Но вече виждаме първите реакции. Мисля, че формализирането на този диалог чрез един международен, едно международно споразумение трябва да бъде крайната точка на един процес, а не може да бъде началото на някакъв процес. Има доста много хора, които се въздържат в тази зала и е, отново ги срещаме в е, правителствата, така че е, може би важно да не се съсредоточаваме прекалено много върху установяването на някаква формална рамка, която не винаги носи очакваната добавена стойност. Аз съм член по конферен... в конференцията по член 13. Трябва да ви кажа, че 10 години говорихме за правилата за функциониране на това събрание на национални и европейски парламентаристи и не стигнахме до дъното на политиката. Така че мисля, че е важно да се срещаме редовно с конкретни дневни редове, с определени теми, а да не се съсредоточава върху някаква формална рамка, която трудно може да бъде установена на този момент, защото все още има твърде много въздържане спрямо тази инициатива. Но искам също да привлека вниманието върху това, че трябва да се избегват повторенията, т.е. да не повтаряме това, което прави, се прави в други инстанции, с Елгреко, комисията Девинизи, ОИСР, която също въведе мониторинг върху управлението, в Европа като ли ще се загубим но с тези различни механизми. Разбира се, всеки механизъм трябва да бъде специализиран в определена област и да не се да няма повторени застъпвания. И, за да отговоря на госпожа Шторш, мисля, че стойностите, ценностите на Европейския съюз са определени в текстовете, в хартата за основните права на Европейския съюз в други международни текстове, които трябва да, се, да са валидни за всички и никой не може да се съмнява в тях. Председателката, благодаря. Е, господин Витани има думата. Благодаря, госпожо председател. Изказва се унгарския представител. Ние е, мислим, че правовата държава е наистина обща стойност и трябва да се защитава, но е, разглеждането на принципите на правовата държава трябва да се разглежда въз основа на решението на съвета от 2014 година. Унгария гледа благоприятно на всеки диалог въз основа на основни е, е ценности, недискриминираща процедура, равнопоставеност на държавите членки и по време на дебата безпристрастен подход. Всяка процедура, която отвъд това, което казах, е неприемлива за Унгария. И според нас тази процедура трябва да се основе на заключението на съвета от 2014 година и трябва да се избягват теми, които ни разделят. Трябва, съгласно тези заключения, да се избягват е, всички повторения в механизмите и за това Унгария е против резолюцията, приета през, на 25 октомври 2016 за създаване на този механизъм. Унгария от, ще от самото начало счита, че вече съществуват такива механизми в договорите, за да може да се спазва правовата държава. и не трябва правовата държава да се превръща в инструмент за натиск върху държавите членки и в нарушение на тях, техния суверенитет. Унгария винаги е открита за разглеждане на всички проблеми, винаги е готова за открит диалог, за да се намери решение. Благодаря. Председателката благодаря. Е, всъщност е, има четвърто искане за изказване. Господин Вокт има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да започна, като ви цитирам. Всъщност, вие говорихте за резултатите от плодотворни дискусии, които казват, че трябват такива механизми за спазването на основните правила. Но първо за какъв механизъм става въпрос, как да работи този механизъм, когато в днешна Европа основните прав... Два не се прилагат по един и същи начин за всички. Господин Хампъл го спомена и обърна внимание на деполитизацията, като даде е, пример с хирурга. Когато хирург оперира, наистина няма никакво значение дали пациентът е отляво или отдясно. И по аналогия, мисля, че той иска точно това да каже, когато става въпрос за спазване на основни права. Не сме всички равнопоставени. Не е едно и също, ако е, едно лице е, е отляво или отдясно, а пък за лекарите не е същото. Когато аз председателствах НПД, в Северна Вестфалия Рейн имаше случаи с педиатри, които отказваха да лекуват някои деца, просто защото техния баща е член на НПД. А тази партия не е забранена. Така че този педиатър просто отказа да спази хипократовата си клетва и отказа да се погрижи за децата – по политически причини. Така че дори това е много тежко, сериозно и хаотично, според мен. Когато се говори за опазването на основни права и ни се казва, че това е основната ни задача, спомнете си, че минало месец а, приключи един изключително важен процес след а, войната. Тази война предизвика 6 милиона загинали, десетки милиони а, преместени лица, ранени лица. Имаше политически процес след това. След а, стотици дни този процес бе прекратен, защото съдята излезе в пенсия. В крайна сметка си даваме, осъзнаваме, че не се признават определени права в този процес, просто защото този процес стигна до един момент, в който вече не е възможно да се произнесе съдебно решение. И днес прокурорът казва, че може да се започне нов процес. Какво означава това? Три години и половина процес е загубен. И мисля, че това е нещо много тежко. Това е хаос. Този унгарски е, обвиняем е бил върнат именно на властите само заради политическо мнение. Председателката моли оратора да приключва. За съжаление, днес все още има много лица, които губят е, години от съществуването си заради политическите си становища. Много хора са загубили години от живота си, просто защото са се изразили като патриоти. Така че, когато се говори за основни права и за общи ценности, трябва всички да се разглеждат равнопоставено. Последен оратор от е, Нидерландия, господин Везел. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на нидерландски, ако е възможно. Искам да ви благодаря за поканата. Алек Фес се казвам и представлявам Нидерландския сенат. Много е важно държавите членки на Европейския съюз да спазват собственото си законодателство, европейското законодателство, както и е, международните споразумения – това се очаква от европейските граждани. Въпросът, който искам да задам на членовете на панела е защо да не започнем с европейски механизъм, просто за да изискаме спазването на европейското законодателство от държавите членки. Защото, според мен, това си е една обособена отделна задача и тя е твърде важна. Задавам този въпрос, защото това, което чувам тук, не става съвсем ясно какво точно искаме да направим във връзка с демокрацията, правовата държава и основните права. Какво разбираме под всичко това? Какво разбираме под демокрация, правова държава, върховенство на закона и основни права? Тези ценности не са достатъчно добре определено ни явно все още. Председателката, благодаря. Давам думата първо на господин Хампъл. Благодаря. Мисля, че беше много полезно да проведем този дебат. Ще се опитам да обобщя моите впечатления. Да кажа какво разбирам от е, индивидуалните изказвания, които чух. Първо, отново става ясно, че диалога, дискусията са много полезни. Много изказващи се казаха, че диалогът е нещо много хубаво, докато, докато натиска едва ли е нещо толкова хубаво. Това е първото ми заключение. Или е, имаме непряко опазване на, оказване на натиска, като се прави сравнение с положението в съседни страни. Второто ми наблюдение – този механизъм, ако влезе в сила, ще се отнася основно за демокрацията и върховенството на закона. Въпросът с е, основните човешки права е доста добре покрит от е, Съвета на Европа и от Европейския съд за човешки права. Така че аз е, мисля, че това се отнася най-вече за конкретни индивидуални случаи. Колкото е, до е, вписването им в национално законодателство, това предполага, че едва ли не това национално законодателство е принципо враждебно настроено към основни права. Е, сега, много се говори за ценности. Доста сме чували за ценностите. Имаме един кратък списък от основни ценности, още от самото начало, когато се подписват е, договори. Има описание на европейските ценности и в Европейската харта за правата на човека. Но е, ценностите са нещо променливо и много трудно се постига споразумение по ценности. Според мен, всеки механизъм, подобно на този, който се предлага днес, би трябвало да се съсредоточава върху процедурите, върху механизма, а не толкова върху конкретното съдържание. Е, съдържанието, което е в основата на подобни механизми, е, е, винаги е възможно нещо да се допълни, но всъщност мисля, че трябва да се съсредоточим основно върху проверка на самата процедура. Не знам с колко време разполагам. Е, предполагам, че никога няма време. Последното, което искам да кажа е, че много хора говориха за е, описване на е, лицеприятни неща, но когато е, трябва да се приложи това, което сме решили, мисля, че това не се свежда само до днешната ни тема. Един от основните проблеми на Европейския съюз е реалното прилагане на взетите решения. Така че върховенството на закона на ниво Европейски съюз е проблем и ние трябва да се спрем на него. Аз е, чух това, което каза мой сънародник, е, че е, вече има процедура по нарушение за неспазване на един от европейските регламенти. Отгласа в моята страна, Чехия, е, че има други държави членки, които не спазват други части на закона, но срещу тях няма процедура по неспазване на европейско законодателство. Председателката благодаря. Давам думата на господин Морио. Благодаря, госпожо председател. Ще започна на френски язик, е, защото искам да реагирам на казаното на госпожа Маро и това, което вие казахте Накратко, основните права са точно толкова важни, колкото вътрешния пазар. Основните права са разписани по Конституция. Аз лично смятам, че всички в тази зала съзнават значението на диалога. Но въпросът за неспазването на основни права, за това е, как да се гарантира ефективен механизъм е, за спазването на върховенството на закона, т.е. на правовата държава, ние знаем, че практиката в Европейския съюз е различен. Европейското законодателство а, е, означава доколко нашите граждани осъзнават правата, но и задълженията си. Но всичко опира до приложението на практика. На първия въпрос. Европейско законодателство по основните права. Законът е ясен. Всичко е чудесно. Това, което представителя от Португалия каза е как да преминем от принципите към практиката. Ще се спра на два въпроса. Първо, мнението на нашите граждани. Колегата от Нидерландия направи чудесно изказване. Ние трябва да засилим възможността на нашите съграждани да бъдат автори е, на спазването на основните права. Е, е, Европейската комисия съвсем скромно се опитва да осигури необходимите инструменти за това – и има чудесен проектър, проект така наречения Charter Clicker, той ще влезе в сила през октомври и по този начин всеки гражданин с една апликация ще разбере какви са му правата. Имаме и портал на Европейската комисия за пълен достъп до всички възможности за това да предявиш правата си, включително и формуляри. Е, всяка неправителствена организация или всеки гражданин може да ги прочете. До година на есен е, ще има е, искане до европейските институции, омбудсмана и Европейския парламент. Това е нещо много сложно обаче да се осъществи в ежедневието. И не на последно място, а, а, аз Искам само да кажа, че аз съм обикновен държавен служител, но не споделям мнението, че комисията превишава правомощията си, че тя осъществява някаква намеса. Искам е, само да кажа, подобно на заместник-председателя Тимерманс, е, мнението му за положението в Полша, цитирам, е, комисията не желая да се намесва в политически дебат в Полша. Политическите въпроси в Полша са работа на политиците в Полша, а не на Европейската комисия. Нашата работа е, е да съблюдаваме спазването на закона в духа на отговорността, която ни е възложена. Това е законова рамка. Ние просто прилагаме правомощията си. Член 7 по силата на член 7 от договора за функциониране на Европейския съюз, Европейската е, комисия е получила такива правомощия. Очакваме да продължим диалога с е, полското правителство, за да възстанови доверието по върховенството на закона. Благодаря ви председателката, аз няма да критикувам Европейската комисия за това, че превишава правомощията си, е, критикувам, че не ги прилага пълномерно. Председателката благодаря. Сега ще направя няколко заключителни забележки, след това ще направя предложение, за това ако обичате, не ме напускайте. Мисля, че възникна известно недоразумение по предложението на Европейската комисия, искам веднага да отстраня едно от тях. Много от вас зададоха въпроса, кой ще определи стандартите, кой ще определи правилата, е, които ще ни бъдат наложени от този независим е, панел от експерти, които нямат нито политическа, нито демократична легитимност. Въпросът е много ясен. Не. Първо, много от стандартите вече съществуват. Те са били разписани по европейски закони, по съдебна практика от Съвета на Европа. Много стандарти вече са на лице. Но Странното е, че цялата дискусия възниква след така наречената Копенхагенска дилема. При условие, че вече сме предвидили стандарти по копенхагерските критерии, ние прилагаме тези стандарти, за да се прецени дали държава кандидат е готова да се присъедини към Европейския съюз. Ние не започваме от нула. Ние вече сме предвидили стандарти. Въпросът е обаче доколко ги прилагаме след като дадена държава вече стане член на Европейския съюз. Това е големия въпрос. Освен това, ние вече имаме много механизми, които се основават на стандарти плурализъм на медии, е, така наречената черна дъска за резултатите. Това не е нищо ново за вас, но когато трябва да до уточним тези стандарти, трябва да осъществим съвместно упражнение. Именно в това се състои и смисъла на предложението на Европейския парламент. Това е и смисъла на днешната ни среща. Тоест е, да станат ясни тези стандарти, да се определят е, и ценностите, всичко да бъде ясно. Това, което каза представителката на Германия. Всички ще участват в дискусията. Е, всички ще участват, е, включително и вие. Знам мнението ви. Вероятно ще бъдете съгласни с мен, че всичко е относително е, но има неща разписани по договори, Тоест, е, ние сме единодушни, всички са равни пред закона. Няма никаква дискриминация поради пол, гражданство, недък, е, сексуална ориентация и така нататък. По този въпрос не се водят преговори. Въпросът е обаче как всичко се прилага на практика и тук трябва да работим заедно. На въпроса как привличаме гражданите в работата си. Ако прочетете предложението на Европейския парламент, ще видите, че има много широка роля за гражданите и за техните представители. Е, били те избрани представители в парламенти, но най-вече гражданското общество. И тук искаме да ви обясним е, за какво точно се говори в предложението на Европейския парламент. Ние проведохме цяла поредица от допитвания до всякакви представители неправителствени организации, социални партньори, съдебна власт, медии. Имахме много широка консултация и всеки направи своя принос. И така се стигна до нашето предложение. Ясно е, че ще го дообработваме съвместно и това е подхода, за който се застъпвам. И накрая, неправилно разбиране, нещо, което много често се наблюдава, Понякога дори членове на Европейската комисия е, споделят това мнение. Вие мислите, че държавите членки са яростни противници на нещо подобно. Но всъщност не е точно така. Европейския парламент работи в по-близко сътрудничество с съвета е, е, и с комисията, но това е изключение. Аз се надявам, че това ще се преодолее, защото съвета, както и държавите членки, са заинтересовани от това да се намери механизъм, който дава възможност и на съвета да обсъжда въпроса по-подробно, по-конкретно, защото в момента дебата е общ, не е удовлетворителен, или се води дебат с конкретна държава член. Е, това е странно, е, защото е, е, въпросната държава членка се чувства посочена с пръст, за разлика от много други. Така че, накратко, моето предложение е в отговор на представителя на Гърция. Е, ние трябва да имаме нещо като постоянен комитет. Искам да ви свържа с предложението на Европейския парламент да искат националните парламенти да назначават докладчици. И това ще се съчетае с нашето предложение. Ще се радвам, ако има един представител на парламентите от всяка държава член, т.е. 28 плюс Европейския парламент да има нещо като полупостоянен комитет или комисия, които да дообработят предложенията, които Европейския парламент слага на масата. Това са предложения, това не са закони, които ще бъдат наложени. Е, това просто е принос към дебат, но за нас ще бъде много интересно процеса да продължи с представители на националните парламенти. Така че когато се върнете в националните ви парламенти, бих ви помолила всеки парламент да назначи докладчик, с който да се видим след два месеца, например, възоснова на... Не си спомням кой каза господин Бодри, трябва да се срещаме по-редовно възоснова на конкретно добре определен дневен ред. Това е предложение, което отправям. Давам ви мнение да помислите по него. Ще ви го изпратя и писменно. И така, с това приключваме първата ни сесия. Благодаря на двамата изказали се. Благодаря и на вас за въпросите. Сега пристъпваме към втората част. Да, къде са ми документите? Чакайте, че нещо се обърках. Нямам и документите, така или иначе така или иначе ще дам думата на господин Франк Енгел. А, заповядайте тук на трибуната и след това имаме проблем. Първо имаме проблем. А, така, заповядайте на подиума. Господин Франк Енгел, госпожа Абат, Дава господин Крабит и господин Будри. Заповядайте, лате при мен на президиума. Yes, please. Yes. Okay. Um, I'm not going to... Председателката, повече няма да говоря, поне веднага. Незабавно искам да ви представя изказващите се. Дори и без документи, срещу вас в дясно, който ще е, стартира дебата, господин Франк Енгел, който е мой колега в е, Комисията по граждански свободи, който е докладчик за ежегодния доклад за основните права. Госпожа Дия Сабато, която е председател на Европейската мрежа на съветите на е, съдебната власт. В ляво от нея господин Крабит, представител е, в Европейската комисия, която е дясна ръка на господин Тимерманс по основни права и върховенството на закона. И е, в ляво от него господин Будри, който е председател на Камерата на депутатите в Люксембург. Извинете, документите ми не са пред мен. Може ли да ми подскажете? председател на Комисията за институционни и конституционни дела. Е, е, ако обичате, вземете думата в е, тази последователност. най напредавам думата на господин Енгел. You, <clears throat> as, as, as Благодаря. Като представител на Люксембург ще ми бъде трудно да избера езика. В Европейския парламент много хора ме познаят, знаят колко са официалните езици в Люксембург. И има и още един, който е неизвестен, но по процедурни съображения обикновено избирам английски. По този начин решавам и въпроса с националните езици в Люксембург. Вие ме помолихте накратко да представя на какво ще се спра в следващия доклад по, основни, по доклада за основните права в Европейския парламент. Искам да ви кажа, че ако не ме спрат колегите, докладчиците в сянка в Европейския парламент, искам това да бъде доклад по управлението, тази година по две причини. Често сме говорили за управлението в толкова много текстове това са въпроси, които се отнасят до възрастни хора, до деца, до мълцинства, е, до е, инвалиди и също до различни категории, до различни явления, но като цяло, така или иначе, всичко е покрито. Но смятам, че на този континент има проблем с управлението и ако още не се е появил, ще се появи. Е, това се дължи на две явления – от една страна, тази сутрин вече чухме и не искам а, а, отново да се връщам, но логиката на управлението в момента е, в Полша и в Унгария е, е логиката на управлението, е, която не се или не би трябвало да се прилага на други места в Европейския съюз. Неясно. В момента има две държави членки, може да станат повече за бъдеще. Кои ще са? Дали ще се опитат сега да станат членове на Европейския съюз, но може да не успеят. Може да не успеят. Просто вече няма да бъдат прияти като членове. Това е въпрос, който е, не можем да избегнем. Дали ако се занимаваме е, с въпроси, които са оставени на национални правителства. Тези национални правителства преди определен брой години са приели да спазват общи правила. Направили са го. Е, аз съм разочарован, когато някой ни сравнява с Съветския съюз или с Югославия. Но Съветския съюз никога никой не е питал как да се отнасят към него, когато се е присъединил. Докато ние сме питали, е, ние никога не сме изхвърлили. Това никога не е ставало. Аз мисля, че всички доброволно са се присъединявали към Европейския съюз, като е, има общи принципи и ценности, които са разписани по договорите, но сега те са под заплаха на различни основания. Искам да кажа ясно, не говорим само за Унгария, много по-лукави са нещата много по-подмолни, защото за тази прикрита заплаха от тероризъм, сигурност и всички свързани с това въпроси, почти всеки още сега в рамките на Европейския съюз е склонен да направи уклон е, към е, начин на управление, който потенциално е опасен. И не мога да не се спра на явления, като например смята се, че например почти постоянното извънредно положение във Франция. Е, аз не знам дали с това извънредно положение ще се справим с заплаха или просто трябва да се научим да живеем с нея. Знам, че в други страни, като в моята, например, Люксембург, има лица, които искат е, извънредното положение да бъде отговор на въпроси за сигурността, но ние няма да намерим отговора по силата на извънредното положение. Не говорим, е, е, е, когато нарушим или възпрепятстваме обикновеното конституционно управление, ще се справим с задачата. Да ви, нека да дадем средства на тези, които реално се занимават с заплахата, но нека да продължим да управляваме, както сме управлявали обичайно. Това е явление, с което трябва да се занимаем и мисля, че ако го направим, ще го правим е, е, в духа на доклада, е, който в момента се разработва върху основните права и механизма за наблюдение. Искам да посоча постоянната грижа от страна на Европейския парламент към начина на управление по европейски начин. Според мен най-важното е е, да поемем ангажимент, един взаимен ангажимент по неща, по които, както вече казах, е, е, правителствата се опитват да правят нещо, което не трябва да правят. Те казват, че за момента това е целесообразно. Може би има някаква причина, поради която го правят. Но трябва да се види дали има и дали може да има. Не смятам, че вече има европейска логика за управление. Дали трябва всички да се споразумаем по неща, които правим и неща, които не правим? Ако не можем да постигнем съгласие по това, възниква проблем. Може да възникне проблем, е, може да е, възникнат много големи разногласия по основни явления, като например независимостта на съдебната власт. Дали понякога тя не бъде употребявана и свръхупотребявана за политически цели. От Френската революция насам в Европа ние сме се опитвали да създадем независима съдебна власт. Не случайно това е стълб на европейското общество, в което живеем в момента. Виждаме, че в много случаи съдебната власт се използва за политически цели. Смята се, че това, за това има правосъдие, но това не е моето мнение. Това не е моето мнение и не за това съм написал доклад по механизма за наблюдение на основните права. За тези, е, които които е, продължават да прибягват до доклади за основните права в Европейския парламент. За следващите години въпросът ще бъде способни ли сме да се разберем между всички държави членки на Европейския съюз, между всички правителства, какъвто и да е политически им цвят, как искаме да управляваме държава или как искаме да управляваме Европейския съюз. Ако възникнат разногласия, трябва все пак да потърсим разрешение. Е, в рамките на Европейския съюз аз не вярвам, че можем да си позволим да имаме две, три или четири различни мнения по целите на определено управление. Каква е ролята на парламента, каква е ролята на съдебната власт. Това не, няма нищо общо с субсидиарността, това няма нищо общо с националния суверенитет. Свързано е, че от началото на 50-те години последователните европейски общности и съюзи са изградени върху понятието, че ние сме съгласни по въпросите, свързани с демокрацията и управлението на нашите страни. Възоснова на това са изградени и европейските институции. Е, в рамките на клуба не може да има е, различни разминавания. В противен случай единството на клуба е на лице, е поставен под въпрос. Може би това се харесва някой, може би на някой е, европейския клуб вече не се харесва. Това също е възможност. Но все пак ние смятаме, че това е невъзможно. Това ние твърдим в непрестанен диалог с Унгария, например, от години насам. Вие не можете да бъдете член на клуба и да правите нещо съвсем различно от това, което се прави в клуба. Абсолютно право е определена държава членка в определен период от време да реши, е, че е, не е съгласна с основни ценности. Тогава има Брексит. Трябва да има Брексит, но не е възможно и не е прилично да си член на Европейския съюз и да поглъщаш милиони е, е, средства от европейския бюджет, като едновременно с това да критикуваш Европейския съюз. Това е неприлично. Това просто е неприлично. Е, тъй като европейските е, данакоплаци са е, платили за това, ето защо ние трябва да сме ясни по нещата. Ако някой наистина е убеден, че Европейския съюз да се отдалечава от начина по който те ръководят нещата, тогава да си ръководят нещата самостоятелно. В Европейския съюз ние така виждаме нещата. Председателката сега давам думата на госпожа Дия Сабат. Е, е, имаме е, въпрос към вас. Как доуточнявате стандартите? Как прави това Европейската мрежа от съветите на правосъдието? Вие водите вътрешни дискусии и вие правите чудесен принос към процеса за определенето на стандарти. Имате думата. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to say that it is a благодаря, благодаря, госпожо председател. За мен е чест да мога да говоря на тази интерпарламентарна среща. Искам да ви кажа, че ние обединяваме национални съвети на правосъдието. Този съвет играе важна роля в защитата на независимостта на съдебната власт. Това е независима власт от изпълнителната и парламентарната власт. Ние имаме предвид и действието на съдиите. Искам да посоча един стандарт. Етичното право на съдиите да вземат думата, когато демокрацията и основните свободи са под заплаха. Преди две седмици проведохме общо ни събрание в Париж. Е, там приехме доклада ни е, по е, независимостта и отчетността на съдебната власт. В проекта се посочват стандарти за е, независима съдебна система, която се отчита пред обществото и ние прилагаме тези стандарти към всяка е, съдебна система на държавите членки и на трети страни. Ние прилагаме стандарти е, за обективна и независима съдебна система. Е, като цяло ние определяме и предизвикателствата пред независимостта на съдебната система. Е, всички съдии във всички е, съдебни системи са изправени пред тези предизвикателства. След като посочихме силните и слабите страни, организираните групи се опитаха да се справят с посочените слабости. Проектът изтъква и мнението на съдиите за това как възприемат собствената си независимост. Имаше проучване сред съдиите 2016 година за втори път. Над 11 700 е, съдии в Европа участваха в това проучване. Е, средно съдиите е, смятат, че са независими в 9, 10 случая. А, освен това, се, имаме и много важни въпроси. Например, как съдиите в Европейския съюз са назначени. Те са назначени и се издигат без основа на техния собствен опит и възприемането на съдебната независимост не се възприема адекватно от останалите институции в държавата. В Евробараметър 447 от април 2017 година по това как хората възприемат независимостта на съдебната местните власти, е, намесата от политиците и правителствата е, обикновено се установява отрицателно възприемане на независимостта на съдебната власт. Този въпрос заслужава внимание и смятам, е, че трите власти в държавата споделят отговорността. За да се разберат същинските граници на независимостта на съдебната власт, е, трябва е, това да става възоснова на добре известни и установени принципи. Първо, съдите трябва да бъдат назначавани въз основа на техните способности и заслуги. Единствено. Е, тоест, искам да се обърна към тук представените депутати. Назначаването на съдиите е област, където вие, като национална парламент, носите специфична отговорност. В повечето съди, е, съвети е, назначаването на съдиите става от парламентите. Нашата мрежа определи минимални стандарти за назначаването на лица извън съдебната система, за да се избегне политизирането на тези съвети т.е. когато има лица извън съдебната система, които са назначени от парламентите, е, то назначаването или избора на лицата извън съдебната система трябва да се основава единствено на техните заслуги и на прозрачност. Е, всяко лице извън съдебната система трябва да отговаря на високи нравствени стандарти, на признати умения и опит извън съдебната власт. За да може да се чуе гласа на гражданското общество, е, тези лица не би трябвало да са полицейски политици или лица е, с изявени политически привързаност. На второ място искам да посоча, че този съвет на съдебната власт и е, трябва да бъде да участва активно във всеки план за реформа на съдебната система. Реформите трябва е, да се извършват от съдиите е, след консултации към съдебната власт или съвета, който я представлява. Е, като парламентаристи вие имате ключова позиция. Вие трябва да искате сътрудничеството на съдиите е, както и на съветите, които ги представляват по всяка съдебна реформа. Резултата от този е, проект и събитията в е, Европейския съюз показват, че тези предизвикателства са предизвикателства към цялата система. Тоест, спазването на независимостта на съдебната власт е основна за върховенството на закона, но те са под заплаха в определени страни. Например, положението в Польша. Тази година ние отправихме официално официална молба за сътрудничество с Съдебния съвет в Польша във връзка с две нови законодателни предложения. И е, е, ние заключихме, че тези проектозакони е, могат да поставят под въпрос независимостта на съдебната власт в Польша. Е, на второ място ние изразихме отново е, безпокойствата си е, и Имахме предвид, е, че това е, за това носят отговорност както съдебната власт, така и другите власти. Е, наши членове изразиха лично мнение и безпокойство във връзка с независимостта на съдебната власт в Польша. И накрая в декларацията, прията в Польша, ние отново повторихме своите безпокойства и ние искаме на всяка страна да се укрепи взаимното доверие между съдебната власт в Европейския съюз, защото за да е, има взаимно признаване, е, трябва всички да са уверени в компетенциите и в независимостта на съответната съдебна система. Искам да посоча, че нашата мрежа е една от мрежите, посочени в комуникето на Европейската комисия към Европейския парламент и съвета по новата европейска мрежа за засилване на върховенството на закона. Е, ето защо ние сме поканени през март от господин Тимерманс като първи заместник председател на Европейската комисия, за да се занимаем с положението на съдебната власт в Польша. Ето защо, според мен, привличането на нашата мрежа в анализа на положението на съдебна власт в определена държава членка е изключително приносно. Независимостта на съдебната система е от ключово значение за върховенството на закона. Сега искам да се обърна е, към взаимоотношенията между законодателната, изпълнителната и законодателната вла... и изпълнителната власт в дадена страна. Техните взаимоотношения са ключови за независимостта и отчетността на всяка власт. Ние в нашата мрежа сме разработили стратегия за следващия период. Една от целите, които преследваме е подкрепа за независимо отчетност и качество на съдебните системи в Европейския съюз и насърчаване на разбирането и уважението е, към независимостта на съдебната власт. Е, за нашата мрежа е, тази цел, както и други цели, ще бъдат постигнати чрез диалог с властите върху върховенството на закона. Ролята на съдебната власт в национална държава, на национално и европейско ниво. Ние искаме след днешната среща да се породят инициативи, по силата на които да има смислен диалог по тази тема. В Париж нашата мрежа прие декларация върху устойчивото правосъдие. Ние смятаме, че има насъщна потребност от устойчива съдебна система, която да не се подава на външен натиск, като едновременно с това може да реагира на непрекъснатите промени в обществото. С други думи, съдебната власт трябва да има собствена система за управление. Съветите на съдебната власт подкрепят всяка съдебна система, която е под атака и иска да убеди изпълнителната власт и законодателя в подкрепа на дейностите, които те предприемат във всяка демократична държава трябва да има информирано уважение и спазване на ролята и на отговорността на трите власти в дадено общество. Ние трябва да работим съвместно в условия на взаимно уважение. В заключение искам да се върна към е, темата е, за върховенството на закона, това е темата на нашата среща. Това е условие за благоденствието на нашето общество и уважението към гражданите. Thank you, Madam Chair. I'm very pleased to be uh, here to present the 2017 EU Justice Scoreboard, in particular also because the European Parliament has always encouraged the Commission to develop Тази година е особена година, защото за пети път е, ние изкарваме такова бодно табло с резултати на мрежата. Така можем наистина да проследим как се развиват е, съдебните системи от 2013 година. Всъщност това е и първата задача на този инструмент. Това е и повод да се замислим какви полуки можем да извлечем от тези пет години и опитът ни може да бъде полезен за размислите на всички вас във връзка с този нов механизъм за демокрацията, върховенството на закона и основните права. Нека да започна с напомняне. Целта на това борно табло на съдебната система е всяка година да излизаме с сравнителна таблица за независимостта, качеството и ефективността на националните съдебни системи. Нашата цел е да насърчим и да подпомогнем държавите членки да подобряват ефективността и ефикасността на съдебните им системи. Това е от съществено значение за защитата на правовата държава, за да се гарантира, че предприятията и е, гражданите могат наистина да се радват е, на пълни права. Това е от съществено значение за доверието и за благоприятна обстановка за предприятията и за економика. Така че подобряването на системните системи е приоритет на европейския семестър и на годишния цикъл за политическа координация на Европейския съюз. И така, тази съдебна таблица на Европейския съюз се създава в рамките на Европейския семестър. Какви са основните заключения от тази таблица 2017 година и какви са тенденциите в това издание? Отговорът на кратко е, че има напредък през последните години, но продължават да стоят е, предизвикателства. Напредъка. Бяхме определили някои държави членки, набелязани от предишните издания, е, като е, държави с предизвикателства и виждаме, че съдебните производства за, по граждански спорове са се съкратили. Например, най-дългото производство през 2010 е била 810 дни, докато през 2017 е, най-дългото производство е траяло 520 дни. Знае се, че кога става въпрос за независимост на съдебната система, е, е много важно как е, се възприема тя от предприятията, от гражданите. стабилно е останало отношението в повече от две трети от държавите членки. Констатира се също, че качеството остава сериозен приоритет на много държави членки, защото повече от половината от тях поставят ударението на качеството на съдебната им система през последните години, въпреки економическите затруднения изданието от 2017 година разглежда достъпа на гражданите до съдебните системи. Данните ни показват, че в по-голямата част от държавите членки най-бедните е, граждани имат право на правна помощ е, при спорове по потреблението е, с прак от 6000 евро. Това е масовото наблюдение. Сега във връзка с предизвикателството. Данните ни показват, че те продължават да стоят във връзка с независимостта на съдебните системи. Проучването тази година показва, че натиска, влиянието на политиците и на правителството е основната причина за липса на независимост, поне така както се възприема. Това е абсолютно очевидно безпокойство. Е, много държави членки в момента провеждат реформи на съдебните системи и всяка реформа трябва именно да гарантира върховенството на закона и независимостта, стандартите за независимост на съдебната система. Комисията не насърчава реформите просто заради самите реформи и любовта да се извършват те трябват добри реформи, които да водят до е, ефективност и независимост. Ефективността също остава проблем в някои държави членки, в частност, е, когато става въпрос за висящи производства. Констатира се, че винаги едни и същи държави членки продължават да е, имат забава в граждански и търговски дела. Тази година данните показват и наказателните производства в рамките на директивата срещу изпирането на пари. За тези държави, където имаме данни, продължителността на производствата са между по-малко 6 месеца до 3 години и може да се установи, че е, технологиите остават предизвикателство в съдебните системи. Съдилищата трябва по-добре да ги използват, за да подобрят ефективността, но също и така за по-добро осведомяване на гражданите. Сега няколко данни във връзка с е, опита на комисията е, за разработване на тази таблица от 2013 година насам. Първата полука за нас е значението на контекста – и на специфичната оценка за всяка държава. Тази таблица за Европейския съюз дава наистина сравнителна обща картина на функционирането на националните съдебни системи, но лоши резултати, които се появяват следствие на данните в таблицата, изискват винаги много по-задълбочен анализ на причините, залегнали за тези лоши резултати. По тази причина именно таблицата се допълва с специфична за всяка държава оценка, която е много по-задълбочена и която се води в диалог с националните власти и с заинтересованите страни и отчита именно контекста на държавите и особеностите на съдебната и система. Тази оценка се представя всяка година през февруари в доклади по страни, които се публикуват в рамките на европейския семестър. Ще ви дам пример. През 2017 година европейският семестър разгледа такива доклади на 14 държави и тези държави подадоха допълнителни данни по съдебните си системи. Втората полука. Не трябва да подценяваме сложността на показателите, за да могат наистина те да бъдат подходящи за събирането на данни. Тази таблица на Европейския съюз се основава на показатели от най-различни източници. Количествените данни в мнозинството си се подават от съвета на Европа, от комисията, която се занимава с ефективността на съдебната система, но имаме и други източници на данни – произлизащи основно от е, съдебната мрежа и от съществуващите комисии. Това е добър пример за предизвикателствата. Именно да се съберат данни за, от 28 държави. Във връзка с е, възприятието за независимост на съдебната система, не разполагаме с налични подходящи показатели освен това, събирането на данните по независимостта на системата чрез Министерствата на правосъдието е проблем във връзка с доверието, защото властите трябва да бъдат разделени. По тази причина с мрежата на съдебните системи, както и мрежата на върховните съдии, подхождаме постепенно. Целта е по фактически начин да представим начина, по който съдебните системи се организират, за да се опази е, независимостта в е, специфични ситуации. Например, възможно ли е да се прехвърли един съдя без негово съгласие? И ако да, какви са условията за такова прехвърляне? Сътрудничеството с съдебната мрежа наистина е много полезно. Стигнахме до много полезни резултати в следствие на него за структурните е, резултати за независимостта на съдебните системи. Едно предизвикателство остава, а именно оценката на ефективността на гаранциите на практика. Ние насърчаваме мрежата на съдиите да допринесат за този въпрос. И моята колега го каза, Мрежата наистина се занимава с този въпрос и се надяваме, че следващото издание на тази таблица ще ни позволи да представим именно тази оценка и тези резултати. Бих искал също да обясня, че на практика е много трудно да се събират данни от 28 държави. Сложността на това занятие понякога се дължи и на политически е, мотиви и институционални затруднения, защото някои инстанции се отнасят с резерви за предоставянето на данни по най-различни причини, съдебни или други. И последната полука от анализа на тази таблица е, че много важно да е, вървим постепенно включващи всички е, заинтересовани страни. Трябва да бъде включващ подходен и постепенен. Това е още по-важно, когато става въпрос за разглеждане на нов механизъм по една много по-широка област, като демокрацията, върховенството на закона и основните права. Това е от мен. Надявам се, че този опит може да захрани вашите размисли следващите месеци. Благодаря. Председателката сигурно, е, сигурно това се вписва в нашата дискусия и, и я подхранва. Е, това, което аз наричам Евровизия. Евровизия и тук имаме Евровизия и съдебната власт. Но преди Евровизия аз бях силно впечатлена от е, е, телевизионното състезание. Никой не иска да бъде последен, така че самия факт за състезанието иска всеки да бъде най-добър. Предпочитам на френски, така че е, продължавам да говоря народния си език. Е, е, знам колко са официалните езици в Люксембург. Бях помолен да засегна деликатен въпрос за ролята на националните парламенти за осигуряване на независимостта на правосъдието. Ще направя няколко общи забележки по тази тема, преди да навляза в подробностите, като Разбира се, ще се позова на ситуацията в моята страна Люксембург. Независимостта на правосъдната система не е, е цел сама по себе си, но това е средство в служба на безпристрастността на а, властта на, съдебната, на съдебните органи. Без независимост няма безпристрастност на съдиите, без безпристрастност на съдиите няма правосъдие. Така че независимостта не е предназначена за правосъдието. Тя е предназначена за а, хората, които а, прибягват до правосъдието. На тях трябва да бъде гарантирана тази безпристрастност. Това е едно демократично изискване, е един основен елемент а, от а, правовата държава и приложение на принципа за разделянето на властите – които вече повече от три века са решени от Лаке и Мотескю. Също така трябва да бъдем и реалисти. Разделянето на властите днес в никоя страна не е абсолютно и твърдо записано а, между а, изпълнителната и законодателната власт съществуват политически мнозинства, има по-скоро сътрудничество между изпълнителната власт, правителството и парламента, поне в мнозинството. Така че винаги трябва да имаме на ум, че някъде сме се по-отклонили от идеалната ситуация на разделените власти, така както са били, така както това разделение било предвидено от Монтескю. Но тези две власти, изпълнителната и съдебната, те не са свързани пряко с съдебната власт. Съдебната власт трябва да има функционална независимост за спрямо другите две власти и не трябва да бъде поставена под съмнение. Тази независимост, тази широка автономия на правосъдието в различните си сфери, това е една тенденция, която касае както съдиите, така и прокурорите. Това е въпрос деликатен в някои страни. И изключва всякаква намеса на изпълнителната власт в работата на правосъдието. И често това, тази намеса е една от най-сериозните заплахи. Но го казвам като парламентарист. Тази забрана да се нарушава независимостта на съдебната система не е валидна само и за правителството, но е валидна също и за законодателната власт, т.е. за парламента. Националният парламент няма като задача да контролира, да следи правосъдието и трябва да се въздържа от всякакво, някаква намеса в действието на съдебната система, за да не наруши независимостта и безпристрастността и. Така че правосъдието не се отчита пред парламента. Националният парламент като институция не трябва да се занимава и да дебатира е, различните дела, които, с които занимава се правосъдието в страната. Иначе това би, се, би било тълкувано като външна и недопустима намеса и натиск. И напротив, парламента трябва да защитава това и той трябва да го извършва по различни начини. Най-напред Парламентът е също този, който записва и налага по ясен начин принципа за независимостта на правосъдието, което е записано в Конституцията. Ще дам пример за новата конституция на Люксембург, върху която работи вече 15 години, но вече за 2018 година се вижда светлина в тунела и там ще бъде записано съвсем ясно не само за независимостта на магистратите, на съдиите, но също и независимостта същата сила и на членовете на прокуратурата. Така че е много важно да се определи и начина за назначаване на съдиите и е, принципите на тяхната работа. И също като други държави членки, е, е, Люксембург ще има Национален съвет на правосъдието, с което ще се състои основно от съди и магистрати, който ще следи за доброто функциониране на правосъдието при спазването, разбира се, на независимостта на съдиите. Много е важно, до толкова доколкото известен брой членове от този съвет ще бъдат назначавани от парламента, съвсем очевидно е, че избора трябва да бъде извършван, като се държи сметка за компетенцията и безпристрастността и прозрачността. Така че в процедурите на назначаване този съвет ще се занимава с рекламациите на граждани и се занимава с, примерно, някои нарушение на действието на правосъдието. И тази функция може за момента да се извършва от омбудсмана, който се назначава от парламента и който е един събеседник един посредник между гражданите и администрацията, включително администрацията като съдебната система. Разбира се, той не може да се намесва в висящи дела, но ако установи, че има някакво нарушение на действието на съдебната система, той ще го отбележи в своя доклад и този доклад, разбира се, се обсъжда в различните компетентни парламентарни комисии и накрая на открити заседания в парламента и парламента тогава с решение може да се произнесе евентуално по въпросите, които са поставени под, в този доклад относно действието на правосъдната система. Трето, националният парламент е законодател и той трябва да следи, да бди законодателство, което касае правосъдието, да спазват а, а, да спазват основните принципи на, на европейските и международни правила. Преди гласуването на парламента, разбира се, и на базата на прежудициални въпроси, които се задават от Конституционалния съд. Така, така, и много често конституционните съди са една първа преграда срещу нарушаването на независимостта на съдебната система и тяхната независимост и безпристрастност е абсолютно задължително във всички правови държави, че системата няма да работи. На четвърто място парламентът гласува бюджет, държавния бюджет и в рамките на това законодателната власт трябва да следи правосъдието да разполага с необходимите финансови човешки средства, за да извършва своята дейност. На пето място парламентът следи контролира дали законите са правилно изпълнявали. Той контролира също и е, правителството. И ако се прецени, че е нарушена свободата на правосъдието, е, тогава ще прилага и други средства, освен на всичките правила, които съществуват. Свикване на министрите в комисиите, евентуално е, обществени изслушвания, изготвяне на специални анкетни комисии за разглеждане на фактите и се представя един доклад е, на пленарно заседание. Но в рамките на това вече имахме такива случаи в Люксембург. Е, свикването на магистратите може да бъде доста деликатно, тъй като има такава независимост на съдиите спрямо парламента. Според мен не може така просто да ги призоваваме може да ги поканваме да дойдат в комисията, но тяхната поява е по-скоро нездължително доброволна в парламента. Така че трябва да бъдем много деликатни и тактични, ако искаме да поканим съди, магистрати и така нататък в парламента. Според мен това не може да касае само висящи дела, но и може да има е, връзка с някои по-скоро политически е, аспекти. И в Люксембург имаше такъв пример. През пролета на 2013 година имаше публичен дебат е, относно, относно евентуално намеса на властта в работата на правосъдието. Ставаше дума за едно преразглеждане на стара, старо дело от 80-те години. Има, имаше някакво е, генералния прокурор и министъра от това време нещо не можеха да се разберат. И използвахме тези инструменти, които опоменах. Имаше публичен дебат с решения, които бяха гласувани и е, парламентаристите е, всъщност не гласуваха никакъв текст, нито за от оставката на министъра, нито пък някакво друго решение където говореше се за невнимание от страна на министъра, така че и двамата си останаха на местата, и генералният прокурор и министър. Е, единия вече не е министър, другия пък е пенсионер в момента, но това показва, че дебатът всъщност функционира. Дори и заключенията от делото да не са били напълно а, задоволителни. Това беше, изопитах се да опиша до известна степен инструментите, с които националните парламенти разполагат, за да осигурят независимостта на правосъдието, но разбира се, ние сме, знаем, че от едната страна са текстовете, инструментите, от другата страна е политическата воля да се използват тези инструменти, тези средства, които са на разположението на националните парламенти. И в крайна сметка националните парламенти са тези, които трябва да използват разумно тези инструменти. Благодаря. Председателката, сега ще дам думата на участващите за задаване на въпроси. Има значителен брой искащи да зададат въпроси. Първо госпожа Флорея от Румъния. Дами и господа, за мен е чест да бъда тук. Ще говоря народния си език. Благодаря. Sunt vicepreședinte al Comisiei. Добър ден, аз съм заместник председател на правната комисия в парламента в Румъния. Първи мандат ми е на тази длъжност и искам да ви информирам за ролята на румънския парламент по отношение на съблюдаването на основните права и демокрацията. В нашата държава имаме подкомисия, която контролира решенията на Европейския е, съд за правата на човека, за да можем да хармонизираме нашето законодателство или поне някои мерки, като отчитаме съдебните решения на този е, съд по спазване или не спазване на основни права. Разполагаме с друг полезен инструмент. Става въпрос за специални парламентарни комисии за разследване. В този период в Румъния съществува една такава специална проучвателна парламентарна комисия, която анализира президентския избор през 2009 година. Аз съм част от тази комисия. Говорихте за ролята на парламентите за назначаването на съдии. Мога да ви кажа, че в Румъния съдиите се предлагат от е, Висшия съвет на магистратурата и се назначават от президента като парламента не разполага с никаква роля в този процес на назначаване на съдии във връзка с механизъм за някакъв контрол или наблюдение на демокрацията, върховството на закона и основните права, общ за всички държави членки, аз мога да кажа мнението си като гражданин на една такава държава, която е била наблюдавана в продължение на 10 години. Не забравяйте, че един евентуален доклад може да се използва като политически инструмент. Например, ако докладът е положителен, силно положителен, е, властите в правителството могат да използват този е, доклад, за да се хвалят с резултатите. А ако е лош доклада, то тогава опозиционните партии критикуват властта и, я е, упрекват в злоупотреби. Още една последна бележка. Говорите за експерти, които да наблюдават кои ще бъдат тези експерти, кой ще ги назначава. Но има и друг аспект на този проблем. От кои източници тези експерти ще събират данни и сведения. В моя опит, това е важно, аз съм забелязала, като разглеждам именно докладите за механизма за проверка на Румъния, забелязала съм доста странни данни. Е, миналия месец, например, в Букурещ, аз бях именно в е, тази комисия, която обсъжда заедно с Тимерман с този доклад за проверка на Румъния. И ние в Румъния всички е, знаем, че това са едни плаващи пясъци е, този механизъм. Е, трябва да сме много внимателни, защото на теория, да, съгласна съм с механизма, за който говорим днес, но на теория, повтарям, не трябва да се забравят някои аспекти. Ако е, проверката стане такава, каквато ние познаваме в Румъния с много сложни проблеми всяка година, наистина трябва да сме предпазливи. Аз специално съм се чувствала дискриминирана спрямо това засилено наблюдение и мисля, че България и Румъния бяха наистина дискриминирани през тези 10 последни години. Аз съм забелязала и виждала в медиите, така както и в много други държави членки, че се говори за корупция и за нарушаване на, на върховенството на закона. Е, така че това е проблем на този механизъм. Благодаря. Председател господин Шинковски от Польша има думата. Благодаря Ви, госпожо председател. Благодаря за този дебат. Намирам, че темата е изключително е, актуална и много важна в момента. За разлика от много други държави, в които от този демократичен контрол съществува по много сериозен начин. Например, контролират се разделението на властите между изпълнителна власт и законодателна власт, независимостта на всички тези власти. Нека кажа, че в Польша до сега не съществуваше такъв механизъм за наблюдение и за това ви обръщам внимание, че в Польша до сега положението беше следното. Съдебен съвет, който е съвет на магистрати с председател, е, избиран от самите съдии. Така че е, тук няма някакъв е, граждански контрол или обществен контрол върху тази институция. Аз се радвам на чутото от господин Бодри, който ни описа структурата в Люксембург. Мисля, че мога да кажа, че полската реформа на съдебната система е именно в тази посока – Става въпрос всъщност е, с тази реформа да се даде на парламента като представител на народа някакво влияние е, в назначенията в този е, съдийски съвет. 15 съдии ще се избират от парламента и след това тези 15 съдии ще представляват всъщност повече гражданите и така гражданите ще имат по-силно влияние върху избора на административните съди и други. Това липсваше. В публичното допитване, когато се подготвяше тази реформа, се оказа, че мнозинството от гражданите се изказват отрицателно за работата на съдебната система в Польша. Така че анкетата показа, че наистина по-голямата част от полшите имат от поляците имат съмнение за добрата работа на съдиите и тяхната независимост. Много често чувам критики и чух това, което господин Енгел каза. Отново критика е, на Унгария и Полша. Аз искам да ви призова да се съсредоточите по вашите правомощи и по собствените си задачи, а не да съдите положението в държавите членки, като се основавате на медиите. Ние можем да ви осветлим по всички подробности от тази реформа, защото тя върви именно в посока на по-силен демократичен контрол, за да може гражданите да имат по-силен контрол. Така че ви каня наистина да проверите всички, всичко това и да проверявате източните си, когато са критични спрямо е, функционирането на нашата съдебна система. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Юрик. Благодаря ви много. Няма да се връщам на тази тема, защото е, много от е, колегите говориха по съдебните аргументи, заради които изпитваме съмнения по този механизъм за контрол на демокрацията. Не е възможно две и, или три инстанции да разполагат с едни и същи правомощия. Има определени инстанции, които могат да проверяват дали са нарушени разпоредбите по член 2. Десет държави членки могат да имат такава инициатива, Европейската комисия може да има такава инициатива и така господин Енгел може да поеме такава инициатива и да внесе молба. Аз искам наистина да приемем това решение на съвета на Европа. Това е първо. Второ, съществуват сериозни съмнения във връзка с разглеждането на тези ценности в разпоредбите. Дали става въпрос за универсални стандарти, за които говори госпожа Спинели, които очевидно ние всички от време на време нарушаваме, или тези стандарти са инструмент за политически е, битки. Аз самия съм се занимавал с тези разпоредби от член 2 и много често те се нарушават. Нека да си спомним случката в Кьон с агресия над жените близо до гарата е, в Кьон виждаме е, картина с е, полицаи, които чисто и просто не прилагат е, право на самостоятелно осведомяване. Тази самостоятелна информация, независима информация, просто не стигна до гражданите. Това беше ясно. Второ, когато Польша беше атакувана за своите становища, още от самото начало, Европейския парламент разполага с защитен орган. Нека да кажа, че съвсем наскоро празнувахме 20-та годишнина на Конституционния ни съвет и този орган каза, че е още от самото си създаване – става въпрос за конституционното право на Полша, а пък Полша е била атакувана за тази конституционна разпоредба. Председателят Тимерманс беше в залата и той никога не е казвал, че трябва да се спазва конституцията на една от държавите членки. Тази конституционна структура в случая на Полша е сходна с архитектурата на държавите членки, основателки на Съюза по Римския договор. На времето тези държави, е, които разполагаха с такава структура, всъщност бяха само комунистически държави. И накрая нека да кажа, че аз зададах въпрос на Тимерманс във връзка с проблемите, свързани с ефтаназията – в Холандия. Не получих отговор. Нямаме право на диалог. Сега няма да изтъквам конституционния конфликт, но Полша и Унгария се атакуват, защото нашите правителства изпълняват демократичните решения на нашите общества. Унгария, например, е атакувана за това, че те са провели широко допитване, защото използват демократичните средства. Това само по себе си е нарушение на демокрацията. За това има сериозни съмнения във връзка с е, е, третирането на тези е, ценности. Дали те са политически средства или са универсални ценности. И най-вече не се спазва метастандарта, а именно диалога. Не се спазва диалога не се уважава позициите в диалога, защото в този парламент също има е, символ на демокрацията. Ще приключвам. Аз представлявам тези е, депутати, които е, се ангажираха, когато имаше диктатура в нашата държава, именно за човешкото достоинство и за демокрация. Ние сме се борили за тези ценности, понякога срещу унези, които имаха други мнения. И солидарността при нас беше наистина много широко движение, с хора с различна философия, но всички ние бяхме съгласни за да се борим за тези общи ценности. И мисля, че именно чрез диалог можем да постигнем обединение. Благодаря. Mr. Vitani from Hungary. Uh, давам думата на представителя на Унгария. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt bizottság, arra, hogy... Благодаря, госпожо председател. Преди това, че Франк Енгел направи едно изявление за Унгария, трябва да отговоря на неговите забележки. Най-напред искам да подчертая, че Угарският парламент, като парламент на страна, държава членка и член на е, Европейския съвет, напълно спазва демокрацията, правовата държава и основните права. И прави всичко, за да може това да бъде спазвано и от другите. На 17 май е, беше прието едно решение от Европейския парламент относно Унгария – за да може член 7 да бъде задействан срещу Унгария. И това е нещо, което ние отхвърлим и отказваме. Няма никакво доказателство, което позволява да се каже, че е имало нарушение в Унгария на правовата държава. През 2010 година, от, е, от 2010 насам, новото правителство често се изисква за действането на член 7, но ние го отхвърляме, защото ще смятаме, че това не се базира на факти, няма никакво доказателство за каквато и да била опасност за демокрацията и правовата държава в Унгария. Просто това е политическо решение, защото в някои области, например, управлението с миграционната криза, е, във връзка с това становището на Унгария е различно. И на Унгария е готова да разговаря по всякакви теми, с факти, да проведе политически диалог, независим диалог, за да може да се постигне някакво решение. И накрая искам да подчертая, че Унгария на страната на Европейския съюз. Ето защо иска да реформира политиката в Брюксел, за да може Европейския съюз да бъде, да бъде конкурентоспособен и да се пребори с тероризма. Благодаря. Yes, thank you. Just... Председателката, благодаря. Искам само да ви кажа, че лявото ниво и либералите приканват към член 7. Искам само да ви кажа, че това беше мнозинство от депутатите, включително и членове от Европейската народна партия. На второ място искам да посоча, аз не мога да говоря от името на социалистите и на зелените, но за моята група, либералите, когато управлен... правителство ръководено от либерали, е, се отклони. Аз, ние също сме критични. Преди Три седмици е, говорихме за положението в Чешката република или с, е, датското правителство по отношението към е, търсещите е, убежище. Ние първи ще критикуваме холандското правителство, така че няма никаква политическа окраска. Ако никой не иска да вземе думата, отново се връщам към представителите, които са тук на президиума. В обратен ред ще ви дам думата. Най-напред ще дам думата на господин Будри. Благодаря, госпожо председател. Искам само да уточня във връзка с люксембургския проект е, може би беше неправилно разбран от е, полския колега. Искам да ви кажа, че в Люксембург съдиите не са назначени от парламента. Това не е работа на парламента. Е, частично е, те е, са назначени екс-официо, защото те председателстват съдебни бюра в страната, но има и председатели, които, съдии, които са избрани от самите съдии. Има и съдии, които са избрани от адвокатските съвети или от парламента, съобразно критерии, които току-що изброих. Така че е, ние не се опитваме да въведем в Люксембург полския модел. Благодаря ви, господин Крабит. Мисля, че това е важно уточнение и самия факт, че когато държавите членки е, се ангажират с реформи в правосъдието, това не е някакво е, непозната област. Съществуват европейски стандарти, които бяха приети най-вече от Света на Европа. Има и стандарти и норми, които са изготвени от европейските съдебни мрежи. И разбира се, е много важно да се провеждат реформи, които са съвместими с тези европейски стандарти. Имам предвид по-специално за препоръката на е, Комитета на министрите на е, Европейския съвет от 2010 година, което определя голям брой стандарти, които и успяха да определят тези стандарти, като взеха под внимание разнообразието на съдебните системи за всички държави членки. И един от тези стандарти е, че е, съдиите, членове на съвета на правосъдието, на магистратурата, трябва да бъдат избирани от съдии, а не от парламентите. Един конкретен пример, това е в, ние сме в един, една област, където Европа се развива в сравнение 40 години, развиха се норми и стандарти, които днес са прияти. И е много важно е, държавите членки да помислят за реформи в правосъдието, но тези европейски стандарти да бъдат спазвани. И е важно за Европейския съюз защото отново казвам и припомням, че един национален съд е Европейски съд. Един национален съдя е съдя от Европейския съюз, когато прилага правото на Европейския съюз. И а, правото на, въз, въз, на се позволява на всеки гражданин да отиде пред съда, за да а, наложи своите права, които се гарантират от е, европейското законодателство. И това право да отиде пред съдята е правото да отиде пред независим съдя. Именно поради тази причина е изключително важно и ние много внимателно бдим за това, е, реформите в правосъдието да гарантират независимостта на правосъдието, иначе това ще бъде проблем за приложението на европейското право. Това е проблем от общ интерес, проблем за бъдещето на Европейския съюз. И последна дума, може би, за общите стойности. Член 2 цитира общите стойности, ценности на Европейския съюз. Е, тези стойности, ценности се разбират. Те от всички, те проистичат от е, цялата съдебна практика на а, съда на Европейския съюз, но също и Страсбургския съд. И разбира се, това са а, стоености, които може да изглеждат съвсем общи, но и тук а, нещата са, върват по един отъпкан към път. Те са записани в член 2 договора на Европейския съюз, защото имаше едно общо разбиране за това какво те означават. И мисля, че е много важно да се припомни, че тази обща основа е много важен въпрос за нашето бъдеще, за бъдещето на Европейския съюз. Ето защо в Бялата книга за бъдещето на Европейския съюз видяхте, че изменението стойност, ценност е основна – е, каквито, каквото и да е предвидено, едно нещо е ясно, бъдещето ще се изгради само чрез е, ефективното действително прилагане на нашите ценности. Това е много важно като послание. Трябва да се внимава с а, това как се разглеждат тези стойности. Може да има различни виждания, но все пак когато има трябва да се внимава за тези стойности и ценности, да не се счита, че те са е, много общи и че всеки може да си ги тълкува както иска. И тук е, е, съществува вече опит в тази област. Благодаря, господин Диас. Ай, госпожа Диас. Госпожо председател, искам само да изясня едно недоразумение. Искам да реагирам на казаното от представителя на Румъния когато казах, че депутатите, че националните парламенти играят важна роля при назначаването на съдиите, това не означава, че те реално ги назначават. Те назначават членовете на тези съвети, които са извън съдебната власт в 20 държави членки е, има съвети, които са самостоятелни. Има 28 члена в нашата мрежа, докато в 8 държави членки министрите на правосъдието се занимават с тези въпроси и те са наблюдатели в нашата мрежа. Така или иначе е, самите съдии е, назначават съдиите и отговарят за тяхното издигане. Сега няма да навлизам в подробности по реформата на съдебната власт в Полша. Това, което само искам да покажа, че при последното ни е, проучване сред съдиите, е, всички отговориха анонимно. Около е, 3000 съдии отговориха. В Польша те отговориха. През последните години смятам, че моята независимост като съдя не се спазва от правителството. 72% в Полша отговориха така. На въпроса през последните години смятам, че независимостта ми като съдия не е била спазена от парламента. 72% е, в Польша отговориха да или категорично не съм съгласен с това твърдение. Така че смятам, че това е отговор на въпроса ви. Председателката? Добре, ще ви дам е, само една минута, преди да се върна на господин Ангел. Само една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, трябва да ви кажа откровено, че не разбирам много точно за какво ни обвиняват. В Германия назначаването на федералните съди се извършва от министрите и комисията. В Австрия федералния президент, който назначава съдиите, в Швеция е министър на правосъдието, на основата на кандидатури, които, на кандидатури, които са установени от съвета на съдиите и парламента. Аз мога да продължа с този списък, така че този тази система съществува и да и мисля, че е съвсем нормално. Така че може ли да ни покажете къде е, е от наша страна нарушението на независимостта на съдиите или е, конкретно как така смятате, че това е нарушение на независимостта на магистратите, на съдиите. Така че ще ви бъда благодарен да ни отговорите и трябва да ви кажа, че ние се интересуваме не от, е, ние се интересуваме от е, мнението на гражданите председателката, преди да дам думата на господин Генгел, искам да ви кажа, че нашите тревоги не се основават само на казаното в медиите, а от подробни проучвания на различни и съвършенно независими органи, включително Венецианската комисия, но и други органи. Това не е, е тема на обсъждането днес, но това посочва, че трябва да има по-широк механизъм, е, за да може да се прави сравнение между държавите членки, защото не става въпрос въпрос да заявяваме, че дадена система е по-добра от друга. Е, въпрос е за създаването на общи стандарти. Примерно в Нидерландия, моята родина, ние нямаме конституционен съд. Аз бих била за това да има конституционен съд, обаче едва ли някой сега може да каже, че Нидерландия е бананова република без демокрация. Просто има различни модели, които може да са успешни. Примерно има модели, които са изцяло, представител, изцяло представителна, обратна, е, пропорционална избирателна система или този, който има най-много гласове, печели изборите, first past the пост или сравнителна или смесена система. Нямаме намерение да твърдим, че дадена система е по-добра от друга. Господин Енгел, имате думата накрая за заключителни думи. Може би пък и аз да използвам един от официалните езици на страната. Имаме три такива, така че не липсва избор за моето заключение. Не, никой няма да опрекнем Нидерландия, че е бранна република. Може би една монархия е без правителство. Това може да се случи и в Белгия. Така че вече се е случило. Така че в заключение относно Польша и Унгария, може би и други, това са различни управления, правителства, тенденции. За момента ги наблюдавам само в тези две страни, но не значи това, че, може, че няма да се случи в други страни. Ние знаем много добре за какво говорим. Знаем много добре. Пак го казвам, много добре го знаем. Ние говорим за Полша на, на пълното решаване от власт на а, Конституционния съд и политизирането му. Това може да бъде чисто конституционно, правилно, издържано, но политическата динамика, която се крие зад това развитие, не е добра. Аз знае, че вие е, е, виждате нещата по различен начин, и унгарския колега също ще види нещата по различен начин, но тук имаме един проблем, който е, е липсата на европейска логика на управление. Не сме съгласни, явно, за начина по който се организира институционния пейзаж в една страна, начина по който се оставя да работят свободно и да се развиват и по различен начин институциите. И считаме, знаете го, вече опрекваме е, непрекъснато в това, първо Унгария, след това Полша, вие знаете, че ние считаме, че принадлежността на Европейския съюз ще изиска вие да разглеждате тези явления по различен начин. Сега ще видим как ще станат нещата. Няма да се бием, разбира се, но в един момент ще трябва да установим някои практики, унгарски, полски, утре може би от друга страна, да установим дали те са приемливи или неприемливи. Дали може да ги търпим в рамките на една, е, едно сдружение, почти федерация на държави, към които вие сте се присъединили, като знаете каква е вашата инициатива? Не Европейския съюз, който се присъедини към Польша или Унгария, точно обратното. Като те знаеха много добре за какво става дума. И трябва да ви кажа, че ние ще продължим по всяка вероятност да имаме различни позиции, но хубавото нещо е, че това днес може да се направи по цивилизован начин, е, да не прибягваме до други средства, но трябва да ви кажа, че аз съм е, отвратен от някои практики. Пак го казвам, отвратен съм. Последната унгарска кампания да спрем Брюксел е толкова от лош вкус, че просто нямам думи да го качествя това събитие. А сега ми казват, че нещата явно са приключили, че е имало 1,7 милиона а, граждани, които са, което е един страхотен успех. Това са 15% от избирателите. А другите казват на собственото си правителство, добре, оставете ни на мира както и с този фамозен референдум за миграционната политика. 60% дори не ходят на урните. А, на мен това нещо ми говори. Наскоро унгарския премьер заявил едва ли не, че ние сме Брюксел и от страната на терористите. Това е записано в унгарската преса, която много малко са е, много малко от нас са тези, които могат да четат унгарската преса, въпреки че има хора, които може да преждат за нас. Все пак трябва да кажа, че един премиер на държава членка на Европейския съюз, който твърди, че белгийската, белгийската столица, където са европейските е, институции на страната на терористите, е малко силно, даже много силно. И мога да кажа, че напълно се различава от е, задължението на на тази страна, тази държава за е, лоялно е, сътрудничество. Аз съм за приложението на член 7 спрямо Унгария, може би и утре за други, защото считам, че ако има такива залитани и ние ги е, търпим, ние ще изпаднем в, там, където бяхме преди десет, десет, десетки години, когато всичко се свърути в Европейския съюз. Така че мисля, че ние се надявам нещата да се оправят. Председателя, извинете, приключихме дискусията. Да, признавам, че има въпроси, които наистина са деликатни, спорни и емоционални. Но все пак господин Ангел е напълно прав когато казва, че това е самото същество на демокрацията. Просто факта, е, че ги обсъждаме, дори без емоции и цивилизовано. Ще се опитаме да намерим решение съвместно. Това беше целта и на това, което правим сега, вместо да водим вътрешна дискусия. Дискусията по управлението на Урбан тече от години. Уморително е. Уморително е за всички, включително и за унгарското правителство, непрекъснато е, да се твърди нещо и да се опровергава. Ето защо е важно да създадем общи стандарти въз основа на това, което вече съществува. Както каза господин Крабит, ние не започваме от нула. Господин Хампъл и господин Крабит по същество казаха едно и също. Е, функционирането на цялата система се основава е, на функционирането на всяка отделна част от нея. Европейския съюз е общност на ценности, но това е и общност на правото. Господин Крабит правилно каза, съдилищата, националните съдилища, когато прилагат европейско право, се превръщат в европейски съдилища. Така че трябва да сме сигурни, че всички работим на една основа и възоснова на едни и същи стандарти включително и допускане на различни възгледи. Ние трябва да ги обсъдим, но все пак това не означава, че всичко е относимо. Има минимални стандарти. Когато в някои страни просто се заяви, че ние не искаме да се съобразим дори с минималните стандарти, може би трябва пътищата ни да се раздарят но като цяло аз съм убедена, че дори и хората, включително и страните, за които говорим, не искат това. Те искат да са част от европейското семейство и да намерят решения съвместно бих искала да приканя всички действително да помислят върху моето предложение да назначат по един докладчик. Можем да говорим и за нещо по-постоянно, възоснова на някакъв дневен ред, както предложи господин Бодри. Да видим как ще тръгнат нещата. Е, примерно, доклада на Европейския парламент е изходна точка, но не и крайна. И за това от все сърце ви прикамвам да го направите. И накрая е, последно практическо съобщение. Тази дискусия може да продължи при по-приятни условия по време на обед. За съжаление, аз искам е, да ви се извиня за това, че не мога да остана на обяда. Моето присъствие се изисква и на друго място, тъй като още не владея напълно изкуството е, за това да бъда навсякъде. Няма да мога да присъствам на обяда, но ще бъдете в сигурни ръце, в ръцете на господин Енгел и ще имате възможност да кръстосате мечове с него при добра воля и на чаша вино. И за това смятам, че днесната дискусия Дискусия беше много качествена. Е, надявам се да продължим работата върху нея. Закривам заседанието. Благодаря.